Good morning, ladies. Добро утро. Заемете местата си, ако обичате. Благодаря на всички, които са вече тук. Благодаря на членовете на комисията за това, че уважават заседанието на комисията Реджи. Започваме днешното заседание с приемане на дневния ред. Имам една малка забележка за поддневния ред. Получих искане от господин Ван Нистерой за допълнителна точка в дневния ред. Става дума проекто резолюцията, която придружава а, искането за устен въпрос а, по правило 158 за прилагането на политиката на сближаване. Текстът на проекта резолюцията бе изпратен на всички вчера заран. Предлагам да вземем, да обсъдим тази точка след обед. Като последна точка по същество преди заседанието на координаторите. По този начин ще имаме възможност да вземем предвид информацията, която ще получим от а, комисара и да включим тази информация в проекто резолюцията. Приемливо ли е това? А, с а, тази добавка приемаме дневния ред. Сега съобщение на председателят. Нямам е, е, специални е, съобщения. Ако има нещо, което трябва да ви кажа, това ще бъде в края на заседанието. А сега може да продължим с следващата точка. Размяна на мнения по предварителните условия. Бяхме помолени да организираме работна среща за предварителните условия. Ще чуем редица експерти по въпроса. Ще започнем както обикновено с лекциите на нашите гости и след това ще продължим с въпроси и отговори и размяна на мнения от членовете на комисията. За тази точка от дневния ред сме отредили време до 11 часа, когато очакваме комисар Крецо да дойде за размяна на мнение с нас. Както казах, имаме е, няколко гости. Ще дам думата на госпожа Дороти Алан Депре. След това на останалите. Добре дошли на гостите на заседанието на комисията Речи. Имате думата. Вие ли ще започнете, е, госпожо? Благодаря, госпожо председател. Аз съм Лен Депре от ОИСР. Е, благодаря много за поканата да участвам в е, този семинар. Ще говоря за ефективно публични инвестиции по време на фискални в условия на фискални ограничения. Ще се спра на два главни въпроса. Първо, значението на правителствените е, действия и второ, използването на предварителните условия като един пример за инструмент е, за повишаване ефективността на публичните инвестиции. Най-напред някои общи въпроси. Какво е положението и какво е становището на ОСР относно публичните инвестиции? Наред с други организации, като МВФ, ние смятаме, че растежа на публичните инвестиции ще бъде значителен, но този растеж в голяма степен зависи от начина по който инвестициите се управляват. Доброто управление на публичните инвестиции е пряко свързано с резултатът от тях. Говорим за действията на правителства на национално и поднационално равнище. Да, провели сме някои емпирични е, изследвания, които показват, че действията на местните власти имат пряко отношение а, към а, резултата от инвестициите. Защо действията на националните правителства и местните власти са толкова важни? А, местните власти са ключов елемент в, управлението на инвестициите. Но так се падат около 60% от общите публични инвестиции. Ако се вгледаме в сегашният контекст, има а, спадане на, и на публичните, и на частните инвестиции от кризата насам за всички страни на ОИСР. Това е още повече въжи за Европейския съюз. Виждате, Европейския съюз, виждате червената крива с е, публични инвестиции на поднационално ниво от 2009 година. Виждате, че е, е, инвестициите се използват за известно приспособяване към кризата. Разходите продължават да растат, докато публичните инвестиции остават на едно и също равнище. Какви са главните пречки пред публичните инвестиции на поднационално равнище. Както може да видите тук, главните пречки, които са свързани с управлението, са не по-малко важни от финансирането. Почти 90% от запитаните казват, че бюрократичните е, и тежки административни процедури са една от най-големите пречки за публичните инвестиции. Докато когато е дума за управлението, не, няма капацитет за дългосрочни инвестиционни стратегии и тяхното разработване, координиране на секторите и на различни нива на управление не е достатъчно добро. Но съществуват и редица новаторски, добри практики, както виждате от нашето допитване миналата година. Те са доста многобройни. По отношение на общите препоръки за националните и поднационални равнища на публични инвестиции, можем да споменем няколко такива подобряване на средосрочното планиране за публичните инвестиции, а за националното правителство особено важно е да осигури стимули за местните власти, така че те да сътрудничат при разработването на инвестиционните стратегии. В ОСР ние сме подготвили правни инструменти на, за инвестициите на различни нива на управление, прияти от всички страни в ОСР. Това са принципи и насоки как различните нива на властта трябва да управляват публичните инвестиции координирано ние е, следим е, начина по който страните членки и поднационалните е, местни власти използват тези инструменти и може да видите резултатите от изпълнението на нашия вебсайт. Също така и примери за добри практики и как различните нива на управлението трябва да подхождат към публичните инвестиции. Сега някои конкретни а, примери за използване на предварителните условия при прилагане на инструментите, за които стана дума. Общите условия, предварителни условия са така доста широк въпрос, тъй като те се отнасят до всеки финансов трансфер, който не е безвъзмезден дар. Е, има условия ексанте, т.е. предварителни, и експост, е, т.е. Е, които трябва да бъдат изпълнени и проверени след извършването на трансфера. Има условия, свързани с изискванията на Световната банка, те са добре известни. И редица полуки могат да се извлекат от досегашната практика. Има значително увеличаване в използването на предварителните условия през 80-те и 90-те години. Понякога този подход бива критикуван, поради това, че не е особено ефективен, особено че, за това, че не насърчава достатъчно економическият растеж. Една от критиките, които се отправят към него е, че има прекалено много подробни условия, и това прави процеса неефективен. Тоест от 2000-та година насам се наложиха редица промени с е, ясно дефинираната цел за да намаляване на броя на предварителните условия за създаване на по-голяма гъвкавост. Примерно по начина, в начина по който МВФ работи с отделните страни по секторните реформи. Трябва програмите да бъдат под, да съответстват повече на конкретните нужди на страните, необходимо е да се намалят институционните критерии, да се обръща внимание и на екологични и социални въпроси. И това е в голяма част въжи за последващите условия, експост условия. Всички страни от ОИСР използват някакъв вид условия, когато използват грантове за нуждите на регионалното развитие. Ето прегледът на положението в 20 страни, публични инвестиции, които са отпускани от националното правителство. Както виждате, има редица условия, които трябва да бъдат изпълнени по отношение на графика, специфичните приоритети и прочие. И ако се опитаме да извлечем някои общи полки от международният опит за работа с предварителните условия. Условията сами по себе си не са достатъчни за осигуряване на трайна промяна. Необходимо е а, е, така, силно а, е, ръководство на а, е, местно равнище. Необходима е проверка и по време на процеса, и в последствие. Необходими са механизми за прилагане, достатъчен капацитет на по-високи равнища на управлението, за да се осигури ефективно изпълнение. Друг урок е, свързан с санкциите, които се прилагат, ако условията не са изпълнени. Това е, е така съвсем кратък преглед на нашият е, опит и заключение от международната практика. Повече информация ще намерите на нашия вебсайт. Господин Спан. Благодаря, госпожо Михайлова. Добро утро, дами и господа. Мое удоволствие е да ви запозная с документ във връзка с условностите от гледна точка на правителството. Тук основно се разглежда ситуацията в САЩ и се прави сравнение с ситуацията тук при нас в Европа. Okay. Right Дали това е точния бутон? The right button, okay. Uh, presentation has... Моето представяне се състои от четири части. Първо задавам един въпрос какъв е условен грант, защото условностите могат да бъдат най-различни. След това разглеждам различните федерални грантове и програми на САЩ и правя сравнение между философията, която се използва в САЩ и тук и разглеждаме за условията от регионална гледна точка, което вероятно представлява интерес за вас. Сега съвсем накратко да разгледаме последната част, в която съм очертал определени аспекти. Трябва да направим разграничение между общите принципи, които са от изключително значение за да се постигне политическа хигиена, както аз го наричам, добро управление – равнопоставеност и справедливост. И след това се фокусираме основно върху стратегическите цели. Ако не сте готови да направите един проект, не би трябвало да получите грант. Това е идеята. След това имаме тематични условия, които имат два аспекта. Първият аспект е свързан с увеличаване на ефективността на конкретни политики, а втория е много по-противоречив да предадем приоритетите към донорското правителство. Това е много противоречиво тук в Европейския съюз, защото това означава, че Брюксел трябва да предаде своите приоритети и да ги наложи на националните правителства, а темата, както знаете, е много чувствителна. Ако разгледаме рамката за бюджета на Европейския съюз, регламент 1302, там имаме задължителни предварителни условия, 7 на брой – и 29 тематични предварителни или екзанта условия. Предаването на приоритетите на съвета не е изрично упоменато. В първата част на рекламента дори не се появява, появява се по-късно, след като политиците са се отказали да четат текста и там можете да видите какво е постигането на конкретни цели във връзка с инвестиционните приоритети или приоритети на Съюза. Това е нещо, което е много важно да се знае. В САЩ грантовите програми се създават по некоординиран начин от различни федерални агенции. Въпреки това, те се регистрират централно в общ сайт – развиват се адхок, няма координация, но биха могли да бъдат класифицирани с помощта на общи характеристики. Това са официалните характеристики на местното федерално подпомагане, както се нарича. Фокусирал съм се върху Б и С, защото другите неща не се водят грантове. Те се водят заеми, преки заеми и друг вид грантове, които и се различават от грантовете, които са които не включват условия. Ако разгледаме федералните програми, има близо 3000, от които е 1000 се водят категорийни грантове. Те са определени за конкретна цел. Около 1600 от тях са под формата на проектни грантове, т.е. те се отпускат за конкретен проект. Това, което е интересно, е, че увеличаващ се брой от тези грантове се отпускат с помощта на корпоративно споразумение, т.е. има договор за гранта. Договорите са много конкретни, те се изготвят специално съобразено с нуждите на бенефициента и на Федералната агенция. Имаме е, ресурси за финансиране. Виждате, да речеме, Департамента по здравеопазване, човешките услуги като цяло имат най-голямо въздействие върху другите целеви агенции. Какви условия виждаме в системата за отпускане на грантове в САЩ? До известна степен те са близки до това, което се случва в Европа. Разбира се, имаме условия за допустимост. Дейности преди програмата, анализ, разходи, ползи, анализ за въздействие върху околната среда, разглежда се персонала, разглеждат се и неща свързани с а, съоръженията. Имаме общите правила, официалните изисквания, трябва да имаме и задължение за съфинансиране. Има и задължение да се използва частни инвеститори. Той да стане публично-частно партньорство. Има и ограничения във връзка с разходите. И това е интересно, защото в Европа не го виждам. Това означава, че трябва да имаме съответствие на изискваното усилие. На практика това означава, че ако се дадат пари в правителството, то правителството ще има желание да намали, разбира се, своите собствени разходи, и за да сме сигурни, че има достатъчно усилие, което те полагат независимо от гранта, те трябва да продължат да полагат определени усилия. И в гранта се задава, че те трябва да поддържат нивото на постижения, което вече са постигнали. Имаме и части свързани с изпълнението и резултатите. След това имаме и експост последващи изисквания, както изисквания за мониторинг и отчитане, които са много общи. Категорийните грантове са, са критикувани, защото са тежки от административна гледна точка, води се до застъпване, също така благодарение на тях се появяват много грантови схеми и също така са доста ограничени, което не им позволява да подговарят на конкретни регионални нужди. Това е много важно от гледна точка на регионалната политика, защото те могат да работят за програма или за проект, който се развива линейно. Но имаме проблеми в момента, в който нещата влязат в хоризонталното измерение на регионалната политика. Проектните грантове се а, отпускат с помощта на тръжна процедура. Може да загубите такъв грант, не е необходимо да имате право да получите този грант и това тук се различава в сравнение с Европейския съюз, защото в Европейския съюз има задължение да бъдем справедливи към всички членове. Не можем да изключим една страна, защото те имат по-малко възможност да управляват грантовата схема. Също така тези грантове позволяват на Конгреса да разгледа конкретен приоритет на федерацията. Това е много конкретно и не се намира в Европа. 21 годишната възраст като граница за консумиране на алкохол, както и ограничение на скоростта до 55 мили, са такива примери. Това са федерални цели. И щатите са представени през следния вариант. Или правите това, или вие не получавате парите. Сега си представете, че Брюксел трябва да направи такова ограничение на скоростта от 55 мили в Германия. Това просто не е възможно. разбира се, тук имаме и доброволен принцип. Ако искате грант, трябва да спазите условията, така че няма как да обвините федералното правителство. Ако направите сравнение между САЩ и Европейския съюз, ще видите, че целите са много различни. Европейския съюз се опитва да има едно правило за всички. Стратегията за приобщаващ и интелигентен растеж звучи малко префърцунено, но се опитваме винаги всичко да включим под тази шапка. В САЩ има различни администрации, различни политически цели, които се използват. Инструментите, както казах, имаме близо 3000 програми в Европейския съюз. В Европейския съюз имаме структурните инвестиционни фондове, които до някъде служат за инструмент за координация. В по-общ смисъл те се използват за координация, защото правилата са подобни, даже идентични. Разбира се, както знаете, има и изключения. Ако видите капиталовите грантове, спрямо грантовете, които се отпускат с обща цел, в САЩ имаме много голям брой грантове с обща цел. В САЩ, не, в Европейския съюз не е така. На европейска страни не се отпускат средства за някакви общи цели. Има и етикет, под който гранта върви. В САЩ се отпуска средства и на физически лица, Medicare, да речем, е пример за това. В Европейския съюз това не се случва, защото там е, това е цел на федералното правителство, а при нас нямаме обща европейска политика по отношение на здравеопазването всичко трябва да мине непряко през бюджета на държавата членка. Стигаме до капиталовите грантове. Те представляват основна част от грантовете в САЩ. В Европейския съюз няма такива конкретни капиталови грантове, въпреки че идеята на структурните фондове е инвестиция, включително инвестиция в човешкия ресурс. Тук съм включил няколко предизвикателства. Нека да погледнем какво се случва в САЩ. Те имат проблем с последователна структура. Това се случва и в Европа до известна степен, защото трябва да има връзка между инструментите и стратегията за последователна политика Европа 2020. Освен това искаме да оптимизираме синергиите и резултатите от инвестициите. Появява се въпрос дали трябва да награждаваме или да наказваме изпълнението. Има определени разпоредби, които по-скоро награждават доброто изпълнение, отколкото наказват лошото изпълнение. Следва упростяването на правилата за изпълнение, което е едно предизвикателство и разбира се подобрения надзор и мониторинг. Одит по време на изпълнението означава, че трябва да се фокусираме върху резултатите, а не толкова върху предварителните критерии. Освен това, има някои добри практики. Това, което е интересно е, че в САЩ има тенденция да се сливат проекти и е, средства в така наречените блокови грантове. Тоест, сливат се няколко на брой проекта за които се отпускат грантове и се комбинират. Казва се, предварителните условия са по-широки, а сега са отново конкретни, но не толкова конкретни, колкото са за всяка отделна програма. Това се случва под формата на общ блоков грант, например помощ за деца в САЩ и имаме поне последователна стратегическа политика и регулаторни институционални изисквания, които стоят в основата на философията за отпускане на грантове. Също така имаме засилване на съфинансирането в Европейския съюз. Ангажираме държавите членки. Нещо, което е много важно, за да можем да се радваме на успех, защото ако не участват. Правителствата на държавите, които получават грантовете, са обречени на неуспех. Освен това има по-добър контрол по отношение на структурните фондове. Това е едно сериозно предимство пред САЩ, при които този момент липсва, а също така имаме и новите финансови инструменти, между които са частно-публичните партньорства и така нататък, както вие много добре сте запознати. Нещата, свързани с а, изчерпателните условия, са следните. В САЩ, ако имаме горе-долу 30 тематични условия, се появява следния проблем. Кои от тези условия трябва да се прилагат и кои не следва да се прилагат? Разбира се, този въпрос не се появява в САЩ, защото там програмите са специално направени за конкретна цел. Тук при нас обаче има много наброй критерии, а проектът отговаря на някой от тях, но не на всичките. Поради тази причина винаги трябва да се реши кое се прилага в този случай и кое не. Също така ми се струва, че част от условията, съжалявам, че трябва да го кажа, са просто кутийки за отбелязване. Да речем, има предварително условие, свързано с въпросите за равенство между половете. И вие свързвате отпускането на гранта с това дали имаме този момент или не. Има, разбира се, едно изкушение да отбележим и това, защото все пак всичко е свързано с равенството между половете, нали така? По този начин обаче деградира крайната цел. Интересното в проучването, което съм използвал тук като източник, е изпълнението на разпоредбите там открих следното изречение. Казва се, че на оперативно ниво повечето държави членки смятат, че предварителните условия са приложими. И не съм очуден, те са толкова общи, че всички казват да, да, да. Ние приемаме тези условия и смятаме, че те са приложими за нас. А ако стигнем обаче до тематичните предварителни условия, ето какво открих в проучването. Виждате, че хоризонтално, на хоризонталната ос имаме различни тематични условия и въпросът е колко често те са приложими и дали са приложими. Да, не. Виждате, че има някои в началото, които са означения за програмите, но има и други, които не са приложими в повече от 5 или 10% от случаите. И те наистина нямат отношение. Въпросът е, че в САЩ такива неща дори не биха били разглеждани като част от програмата. Още един анализ, свързан с неприложимостта. Това, което е интересно е, че да, ако можем да обясним защо нещо е неприложимо, чудесно, това е зелената част, 10%. Ако обаче не можете да обясните но все пак смятате, че нещата са окей. Okay. Това е жълтата част и виждате, че почти две трети от условията се считат за неприложими, без да се обясни защо. Според мен това е един ключов проблем на подхода, който се използва от Европейския съюз. Сега стигаме до грантовете и регионалните политики. Както казах, в САЩ грантовете се критикуват, защото те са прекалено ограничаващи и не могат да отговорят на определени регионални условия. И само 3% от грантовете отиват за регионално развитие. Само 3%. Въпросът тук, разбира се, е следния. Според мен е едно общо поставяне на условия е неподходящо за регионалното развитие, защото трябва да имаме условия, които са специално разработени за регионалното развитие. Няма как да избегнем този момент. И това до известна степен върви срещу философията на Европейския съюз. Съответствие на регионалната структура, политика и план е задължително и това го няма в условията. Бихме искали правителството, което получава гранта, да има стратегически регионален план. След това грантовата система се променя така, че да съответства на този план. След това многоизмерни, многосекторни политики. Ако имаме такъв вид политики, това до определена степен а, се противопоставя на конкретизирането към конкретна политика бихме искали да имаме и момента, в който се виждат взаимните връзки. Необходимо е да има и сътрудничество между различните действащи лица, а това води до определени договорености с различните играчи. А, мисля, че САЩ са малко по-гъвкави имат определени предимства въпреки това само 3% от техните грантови схеми отиват за регионално развитие. Политическо координиране и сътрудничество. Ако видите вашия регион, ясно е, че вие нямате политическа граница. Бихте искали да гледате извън границите на своя регион и разбира се, тук се появява един определен проблем – по отношение на регионалната политика, трябва ли да заложите на проспериращ център на регионалното развитие или да разпределите средствата според философията за всички по-равно? Ние сме съгласни, че това е по-малко ефективно, но от политическа гледна точка често е неизбежно. Просто се налага да има този вид баланс, особено от гледна точка на Брюксел. Ние в Белгия също много добре знаем за какво говорим, когато говорим за регионалната политика. Това беше всичко от мен. Благодаря за вашето внимание. Оставам на разположение, ако искате да ми зададете въпроси. Професор for... Благодаря. Професоре, за това, че ни запознахте с този така, така интересен подход, който не е обичаен за нашата парламентарна комисия. Давам думата сега на господин Берковиц, да видим а, доколко е съгласен с тези констатации, да видим какво мисли комисията. Благодаря. Първо трябва да кажа, че за мен е удоволствие да, да говоря пред вас. Вашата комисия е взела дейно участие в разработването на предварителните условия. Доста време сме отделили в миналото да преговаряме по тях. Това е нещо, което е, е типична черта на, на условията в сравнение е, с щатите. Особено става въпрос именно за прозрачността, с която те са договорени. И, и приноса на всички държави е, членки, както и други заинтересовани страни. И така, сега ще ви запозная с един предварителен преглед на изпълнението към момента, в който договорихме, договаряхме споразуменията за сътрудничество. Около Великден едната година ще можем да излезем с по-подробен доклад за изпълнението, за етапа на изпълнението. Така че това е просто една картина на, на, на първоначалния етап. Няма да можем на този етап да говорим за дългосрочната ефективност. сега, това са по-общите изследвания, с които в момента се занимаваме. Е, те се делят на, на два основни етапа. Първият етап са четири изследвания, които оценяват програмирането рамката за изпълнение, етичния кодекс. Има редица нови и нови а, разпоредби, които вече са а, ви представени на вашата парламентарна комисия. Това, което се опитваме да установим е какви полуки можем да извлечем от етапа на програмирането. По-нататък, разбира се, ще, ще извадим и ще стигнем до изводи, които са от политически характер. Общата цел на проучването бе е, да се осигури анализ на това как регулаторните е, норми се изпълняват в процеса на програмиране. Предварителните условия, както казаха и другите колеги, са само един тип условия в кохезионната политика – има много а, други видове условия в рамките на тази политика, но в момента се занимаваме с ограничен брой, ограничен набор специализирани условия. Ние гледаме как този процес се превръща в действие на национално и поднационално равнище. Прилики и разлики между държави членки – някои по-специализирани въпроси, като например съответствието между оперативните програми и споразуменията за партньорство. За целите на проучването използвахме консултанти по всички партньорски споразумения в рамките на програмите, в това число и програми с няколко източника на финансиране проведохме интервюта с основни участници е, в държавите членки. Нещо важно, което искам да изтъкна, е, че в е, че е, окончателният доклад, проекта за него не, в сегашния му вариант, бе, бе изпратен и на държавите членки, защото беше важно да получим тяхната реакция. Аз съвсем синтезирано излагам презентацията си. Вие разполагате с целия текст, той е около 50 страници. Аз искам да ви запозная само с основните полуки. към края на юли 2015 година е картината, която представяме в изследването почти цялостна, почти завършена е картината. И това, което показваме е, че като цяло, като се отразят всички оперативни програми, няма, няма изменение в времето. Сега, каква, каква е логиката на предварителните условия? Както казах, има различни видове условия. Например, има, има условия, които се ползват и от Инвестиционната банка, Световната банка, такива, които се използват в САЩ. Ние говорим за нашите, които гарантират това, че преди да започнем да влагаме средства в, една, в един регион, в държави членки, тези условия предварително гарантират тяхната точна насоченост. Това почива на, на опит от преди, опит на комисията на държави членки, е, че понякога е информация, която, са, която идва от сметната палата. Има тематични, както чухме, предварителни условия, един от двата типа, които са свързани с конкретни видове инвестиции. И тук има 3-4 подтипа по различни предварителни условия – при стратегическите, те са насочени към области, в които в миналото не е имало стратегия, имало е некоординирани инвестиции. Иновативните сектори, секторите на иновациите са, са добър пример именно за тази категория. Регулаторните предварителни условия т.е. осигуряване на гарантиране на спазването на, на а, законодателството на Европейския съюз. Мога да ви дам пример с а, директивата за енергийната ефективност. За да се инвестира в тази област, трябва да се осигури изпълнение на директивата, например. ако, ако местното транспониращо законодателство не а, отговаря на изискванията, ако, например, ценообразуването а, е в разрез с законодателствата, не бива да се пристъпва а, към инвестиране по-нататък, преди да се осигури това съответствие. Разбира се, институциите играят голяма, голяма роля, важна роля в, в този процес. Следващия елемент е укрепването на административния капацитет. Защото не, не е достатъчно нещата да са наред по документи. Ако един регион не разполага с административен капацитет е, за справяне с, е, с тези условия, няма как да се, няма как да се процедира успешно. Някои от тези условия а, са взаимно пресичащи, пресичащи се в някои, някои общи, общи принципи на проектите и инвестициите. И тук виждате е, няколко, някои примери за такива предварителни условия, които са особено, особено значими. Като области национална транспортна стратегия, осигуряване на съответствие с законодателството за околната среда, обществени поръчки, бизнес среда, интелигентна специализация. Това бяха примери за тематични предварителни условия. Тук виждате общите предварителни условия сега на този екран. Нещо, което е особено важно е не да се инвестира за самото инвестиране, само по себе си, а да се инвестира по определен начин, по начин, който е в съответствие с началата на Европейския съюз. Има три хоризонтални предварителни условия, които са от огромно значение и, и, и те бяха обект на разгорещени дебати между парламента и съвета. С това, това е свързано с способността, капацитета за, за прилагане на законодателството против дискриминацията и равенството на половете. Ако ще инвестираме в каквото и да било, трябва да зачитаме тези е, принципи изцяло. И в края на, на, на преговорите те бяха е, включени. Има още три общи е, предварителни условия, които са от значение. Що се отнася да, до проблемите, с които сме се сблъсквали е, на базата на докладите на Спетната палата е, и това, което отчитат е, държавите членки – акцентът пада на административния капацитет. И накрая разполагаме с е, основният ни акцент при оценката е изпълнението и качеството на, на изпълнението. Това се мери благодарение на, на статистически системи за проследяване на показателите. Е, що се отнася до предварителните условия по оперативни програми на общо ниво. Съжалявам много, че е трудно да се види какво пише отдолу в долната част на екрана, така че ще се опитам да го обясня аз. В червено виждате неизпълнените предварителни условия. Често пъти това, това е свързано с недостатъчния административен капацитет често пъти става въпрос за обществени поръчки. Виждам обаче отляво, в лявата страна, там където са борба с дискриминацията или недискриминацията, равенството на половете, хората с увреждания, тяхната равнопоставеност между 10 и 20% от държавите членки не изпълняват условията, т.е. има слабости в техните системи. Един от важните аспекти на предварителните е, условия е те да служат като средство за диагностика, за, за установяване на слабостите в системата, преди да се пристъпи към инвестиции. Както виждате, в ник, никъде в хоризонталните предварителни условия няма положение, където да е изцяло зелено изпълнението. Все още има какво да се свърши. Предварителните условия нямат за цел да наказва държавите членки, а да установяват слабостите. Мисля, че това е нещо, по което можем да се съгласим всички. Става въпрос за подобряване на ефективността на програмата. Следващия екран виждате частотата на приложимите тематични предварителни условия. Приложимостта е почти изцяло автоматично. По-скоро тук обаче става въпрос за ползването на различни инвестиции по оперативни програми. Виждаме разпределението на средствата, които са изразходвани. Това са най-вече областите, където има тематична концентрация. информационни технологии, иновации, малки и средни предприятия, енергийна ефективност. Така че мисля, че въпросът, който колегата зададе, е, е напълно основателен. Тук е, се вижда разпределението на, на, на финансирането по програмите. Нещо важно, което трябва да се вземе предвид за бъдеще, е, е доколко имаме нужда от всичките е, тези е, предварителни условия. И това е въпрос, който сигурно ще бъде засегнат от е, следващия гост. Ето как стоят нещата с изпълнението. Още веднъж е, е, зелено означава е, изцяло изпълнени, жълто е, частично изпълнено, е, червено не е изпълнено. Към края, горе, в горния край, виждате, че има предварителни условия, които почти винаги са изцяло изпълнени. Това, което искам да подчертая, е, че колкото по-надолу слизате в тази графика, толкова повече намалява изпълнението. Има области, където изпълнението е под 20%. Става въпрос Става въпрос за изпълнение на предварителните условия по програми. Това е транспорт, отпадъци, вода. Какво е важно тук? И активно стараене е последния. Какво означава това? Това означава, че според критериите, които, които сме приели, които са, съгласу, които са предложени от комисията и прияти от парламента и съвета, това означава, че тук има а, потенциално много сериозни а, проблеми. Трябва да има планове за действие, за да се преодолеят тези, тези трудности. Още веднъж искам да подчертая, че идеята на предварителните условия е, че те, да, е, че те служат за диагностика за ранно идентифициране на, на, на, на, на проблеми, на пречки. Те трябва да се идентифицират в началото, преди да започнат да се разходват средства, а не да се чака до, до края на програмата, където вече ще са изникнали проблеми в изпълнението, в законосъобразността. И други а, а, проблеми, свързани с а, нередности. Няколко неща, които искам да кажа и за нормативния аспект на, на проучването. Нормативната част почива не толкова на, на, на мненията на консултантите, а на лицата, с които проведохме интервюта, нашите събеседници. От държави членки, експерти от комисията, и какви са, какви са основните полуки, какви са изводите. Предварителните условия са тясно свързани с програмирането. Тоест, съдържанието им има тясна връзка, счита се от участниците за уместна дейност проверката на изпълнението на предварителните условия. Това означава, че начинът по който изпълнява политиките е смислен. Второ, предварителното условие осигуряват един процес на учене за всички заинтересовани страни. Тоест, това е нещо ново, което те научават. Това са нови неща, за които трябва да се замислят в изпълнението на, на политиката. Цялостният проект, предварителните условия, бе амбициозен, не бе лесен за, за изпълнение от държавите членки. Беше необходима координация между отделни органи в държави членки и самата комисия. Комисията също трябваше да работи с държавите членки по тяхното изпълнение. И мисля, че това е, е говоряки от името на комисията, един от е, е, положителните аспекти. Той промени начина по който се взаимодейства комисията с държавите членки и подобри диалога. Също така бе отчетено, че процесът е, е времеемък и, и това е послание, което да дойде от а, доста държави членки. Те изтъкнаха, че повече време а, би, би било полезно за, за постигането на изпълнението в по-висока степен. Но както знаем, а, пакетът законодателни актове бе прият твърде късно. Насоките, които поддаде комисията, се отчетоха като полезни, но разбира се, те могат да бъдат усъвършенствани допълнително. Сега, какви са силните страни и слабостите? Силните страни на, на, на, на системата на, на предварителните условия в сравнение с предходни периоди. Имаше ясно единодушие, че е, разходването на средства добре не е същото като просто разходването на, на средства. Трябва да има предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени. И то на ранните етапи, на етапа на, на фазата на програмиране. Тяхното наличие доведе до укрепване на сътрудничеството между националното и регионалното ниво в държавите членки, Това не винаги бе лесно, защото понякога ставаше въпрос за разхода на национално ниво на базата на регионално а, законодателство или подзаконови актове или обратното разходване на регионално ниво на базата на национално законодателство. Но с това а, се, се, се промени и съдържанието на, на, на диалога между а, заинтересованите страни и между държавите на комисията, както вече казах. Не винаги бяха леки и лесни разговорите, но бяха полезни. Дори и при е, договарянето на самите програми бяха отбелязани е, подобрения. Така че е, те служиха и като стимул за, за, за бъдещите преговори. Станахме свидетели на, на изпълнение на предварителни условия, които не бяха а, на лице в началото на, на процеса на преговори. А, друг страничен а, положителен продукт от процеса е укрепването на административния капацитет в резултат от изпълнението на предварителните условия. Това са подобрения, които които установихме в периода между преговорите и започването на изпълнението. Сега, слабите страни. Първото нещо, което трябва да се изтъкне е, че, че е, сериозни ресурси бяха необходими от държавите членки, за да изпълнят условията, най-вече от тези държави членки, които инвестират. Колкото по най- слабо развитите държави членки и трябваше, беше, трябва да инвестират в много, най-много области. Това, това са страните с най-нисък административен капацитет, а те трябваше да изпълнят най-много предварителни условия. Така че и, услови, и, и усилията, и ресурсите, които бяха необходими за изпълнението на условията, бяха, бяха доста сериозни по-развитите държави членки пък често пъти смятаха, че също изтъкнаха, че, че е несъразмерно разпределението на, на, на усилията. Рано е за сега да се каже какво ще е окончателното въздействие на предварителните условия, но на ранния етап, такъв ранен етап, за който говоря, дори установихме, че има положително въздействие. Разбира се, това въздействие е, има своята цена, която трябва да бъде заплатена, заплатена, но мисля, че в следващия доклад нещата ще са, ще са е, още по-ясни. Картината ще е по-категорична през март месец. Благодаря. Сега Вървим нататък. А, следващият не, оратор фактически отговаря за партньорските споразумения. Дами и господа, най-напред искам да благодаря за възможността да ви дам една поглед върху практическата страна на ексанте условията в Чешката република, ще говоря на чешки. Tak, děkuji za slovo ještě jednou. Budu pokračovat v českém jazyce. Než konkrétně přejdu... Благодаря. Е, ще използвам родния си език. Преди да ви там конкретна информация за предварителните условия и тяхното прилагане в Чешката република, бих искал да говоря за някои общи принципи на този вид условия. Целта на предварителните условия – е да подобрят качеството на публичните разходи, особено в условия на фискални ограничения. Това отговаря и на заключенията по повод на бюджета 2001. Друго, което е важно за нас, много актуално, Това е необходимостта да се създадат добри условия в които наличните средства да се използват възможно най-ефективно. Третата задача на тези предварителни условия е наличието на съществуващи задължения в някои области. Например, общностното право, което трябва да се прилага. В някои страни тези условия не са изпълнени обаче, както личи от третият е, доклад за политиката за сближаване. Сега да ви кажа нещо повече за конкретните обстоятелства в Чешката република. Имаме 11 тематични цели и почти всички условия за тях са изпълнени. А, имаме 40 условия, от които 8,4 не са изпълнени. А, сега изпълнените условия в момента се проверяват процес, който се ръководи от Европейската комисия. Някои условия са само частично изпълнени. Няма общи условия, които а, няма да бъдат изпълнени, т.е. работата е много успешна. Има три условия. Транспорта, публичното управление и обществените поръчки, които още не са изпълнени в тези области, те ще бъдат изпълнени до края на годината. Управлението на водното стопанство, железопътния транспорт и други ще бъдат проверявани от Европейската комисия до година. Ето някои числа статистически данни. Но бих искал да кажа наред това и нещо за системата, която използваме. Най-напред необходимо е да се установи кои са отговорните органи в Чешката република. Министерството за регионалното, регионалното развитие е, има ключова роля то обединява всички усилия на останалите органи, които отговарят за изпълнението на предварителните условия. Има и други участници, които отговарят за изпълняване на едни или други условия. Взимаме предвид фактът, че факта, че повечето предварителни условия са извън структурите за изпълнение, структурите за прилагане. Тоест не е лесно те да бъдат изпълнени, тъй като е необходимо да бъдат поканени голям брой партньори и да бъде разработена обща стратегия. И понякога възниква проблема, проблема кой отговаря за действия, които могат да доведат до суспендирането на плащанията. И тази таблица показва как участват съответните органи на властта в този процес. Голям брой органи участват в е, този процес в е, Чешката република. Те, са, и те сътрудничат с е, други стопански субекти. А, ето някои примери. Примерно Министерството на търговията и промишлеността или Министерството на по социалните въпроси, те отговарят за изпълнение на някои условия. За други пък отговаря Министерството на земеделието, което също има своите предварителни условия, които трябва да изпълни. Общо взето участват седем министерства и правителството като цяло, т.е. почти всички министерства в Чешката република участват в тази работа. Сътрудничим с Чешката статистическа служба, е, Агенцията по техническото развитие. И системата е добре конструирана. И е, участниците в нея трябва да сътрудничат, е, което предполага понякога трудни преговори. Разрешете ми сега да ви покажа платформите, институционните структури, които са необходими за правилното протичане на този процес, процеса на даването на разрешения. И виждате тук списъка на тези органи и организации. Имаме първо Европейската комисия, парламентът на Чешката република и други а, органи и организации. Ще се опитам накратко да обясня най-същественото за нашата система. Разработихме план за действие, прият от правителството. И той е изходната точка за по-нататъчната ни дейност. Планът беше разработен, като се имаше предвид е развитието на секторните политики и е, условията ексанте. Това е инструмент, който е много важен. Друг важен инструмент е интегрираната система, която съдържа оперативни програми за оценка на рисковете. Ние редовно се консултираме тази програма, се консултираме с тази програма, за да установим какви са рисковете. Значи не само се идентифицират рисковете, но също се правят предложения как те да бъдат избегнати. И там, където съществуват проблеми, какви средства трябва да бъдат използвани, за да бъдат тези проблеми решени. Колкото до наблюдението на процеса. Важно е и за нас, и за а, другите участващи в този процес органи. Имаме а, тримесечни доклади, е, които се представят на чешкото правителство. Те съдържат информация за с текущото състояние на нещата, за работата на отговорните органи, организации, документи и предложения за решения. Наближаваме срокът, който е край на 2016 година – в който трябва да бъде подготвен специален доклад. А, имаме е, и ежемесечни доклади, които се представят на чешкото правителство. Водим важни е, разговори обикновено с нашите економически и социални партньори във всички сектори на економиката. Е, мисля, че с това ще приключа. Бих искал накрая да се спра на силните и слаби страни на системата и на това какво очакваме в бъдеще от работата с условията ексанте. По-нататък ще ви дам и някои конкретни примери. Може да се каже, че един, едно от предимствата на тази система е укрепването на стратегическото планиране още преди започване на работа по проекта. Е, съществува поради, поради прилагането на системата така положителен импулс или нали, потик за по-бързо прилагане на необходимите условия. Трябва да кажа, че имаме, нямаме само регионални, а всъщност тематични програми. А стратегията е на национално равнище. Стратегията е много важна. Но не по-малко важно е законодателството – в някои случаи предварителните условия изискват промени в законите. Необходимо е също така да се транспонират и елементи от обществото законодателство. Така, например, в Чешката република бяха прияти специални закони за изпълнение на изискванията на предварителните условия. Нещо, което колегата Петър Баркович каза. Каква е добавената стойност? Какво печелим от всичко това? Принципите на специализация, например, създават такава добавена стойност. Привлекли сме също така и партньори на регионално равнище. Необходимо е, е методологията, която се прилага в регионите, да съответства на общата методология. Но поради сложността на системата е доста трудно е, тя да бъде оценена увеличен беше административният капацитет. Например, в обществените поръчки, борбата с дискриминацията, осигуряване на необходимите условия за равенство между мъжете и жените, за хората с увреждания и прочие. По-активно е сътрудничеството между заинтересованите участници в прилагането на различните елементи на тази структура. В някои случаи политиката на сближаване е, е предполага участието на повече, по-голям брой партньори. Това не е лошо. Например, на срещите, на които обсъждаме предварителните условия, често говорим не само за проблемите, но и за общите теми, които ни вълнуват. А това е едно от качествата на този подход. Например, създадени бяха нови контактни пунктове, които се занимават с въпросите на равенството между половете и въобще въпроси, свързани а, а, с пола. А, това са, така да се каже, добрите страни, но какви са слабостите? условията на национално равнище често пораждат проблеми. Понякога предварителните условия са свързани с определени налагане определени ограничения. Да ви дам примери. Примерно липсва предсказуемост в някои случаи. Понякога изискванията се променят след като проектът вече е започнал. Работим с тези предварителни условия още от 2012. И междувременно трябваше да се приспособяваме към настъпилите промени. Друг проблем е административната тежест. Формулирани са, бяха нови изисквания, нови административни изисквания, но ние се опитваме да се справяме с тази трудност и да управляваме процеса на изпълнението на административните изисквания. Проблем е също така липсата на капацитет за изпълняване на всички изисквания и за приспособяване на националното законодателство в кратки срокове. Има и други е, проблеми на оперативно равнище. Мисля, че и в бъдеще тези проблеми трябва да бъдат обсъждани. Може да се спомене подходът към оценката, а също така и забавенията. Понякога тези забавения са от порядък на един-два месеца, друг път са години. Съществува и проблема за новите изисквания. Например, нова цел е изискването за включване на роми трябваше да подготвим специална система за наблюдение на изпълнението на това изискване. Има изисквания за специални показатели, много подробни показатели, доколко се изпълнява тази задача. И а, е, тези показатели са много подробни и се въжат за всички сектори. Сега какво правим и какво ще правим от тук нататък? Смятаме, че по същество системата е положителна на системата на предварителни условия, условия. Но мисля, че в бъдеще а, трябва да има някои пред... да се коригират някои неща, за да може нещата да върват още по-добре. Преди всичко е необходимо е опроскаване. По-малък брой предварителни условия и по-добре дефинирани трябва да има. Значи по-малък брой условия, по-добре дефинирани. Ясни, необходими са ясни определения на условията. Също така необходимо е да има предсказуемост, по-голяма предсказуемост. Всички процеси трябва да бъдат предсказуеми. Понякога се променят е, условията в процеса на работата. И необходимо е също така да се обръща повече внимание на целите на отделните страни членки. Не трябва да се забравя, че всяка страна е различна и не навсякъде а, може да се използват а, едни и същи решения. Както един от преждеговорившите спомена, необходим ни е подход, пригоден към условията на всяка отделна страна. Колкото до обучението и до подготовката за изпълнение на условията, според нас процеса на прилагане на предварителните условия ни помага и а, не трябва обаче да се прибягва непременно до санкции. Необходими са стимули, необходима е а, благоприятна среда, която да бъде създадена. Тоест, трябва да има не само санкции, но и положителни стимули. Благодаря. Готов. Ще бъда готов да отговоря на въпроси. Благодаря за подробната презентация. Давам думата на колегите от комисията Реджи. Започвам с списъка. Господин Албрихт, започваме с вас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че предварителните условия, екзанта условията са другата страна на монетата за политиката, която е ориентирана към резултатите, речем политиката за ромите. Въпросът е какво е взаимоотношението между изпълнението на предварителните условия и резултатите. Дали това означава, че предварителните условия наистина са, ако те са изпълнени, резултата ще е по-добър? Предварителните условия не са нещо ново. От самото начало на структурните фондове винаги сме имали показатели за изпълнението и така нататък и така нататък. Така че сега става въпрос за едно ново име и една нова система. Въпросът ми към лекторите е следния. Можем ли да докажем, че ако наистина сме спазили предварителните условия, то постигнатите резултати ще бъдат по-добри? Защото ако това е вярно, въпросът е, кое, какво представляват условията? Те, предварителните условия, някакви насоки ли са или са задължителни? Имаме условия, ако ги изпълните, можем да започнем, но няма как да се намесим по време на изпълнението, защото става въпрос за предварителни условия, а не за продължаващ преглед. Възможно е да има промяна в околната среда, но нещата за предварителните условия са приключени. Така че не мога да си представя как може да се промени едно предварително условие. То вече не е предварително, променя се по време на проекта, става една каша. Въпросът ми е, ако имаме истински предварителни условия, колко време отнема да се изпълнят всички условия към момента на започване? Казваме, добре, сега сте готови, но разбира се, тези предварителни условия не касаят само фактите, но и отношението. Административният капацитет, например, не се измерва лесно. Въпрос на преценка е. Казваме, добре, готови сте, можете да започнете. Но, ако е така, може би по-късно можем да обсъдим промените. Това, което ми се вижда много важно, от презентациите е реалният въпрос каква е ролята на предварителните условия в Европейския съюз в сравнение с САЩ. Имаме конкретни изисквания, поставени пред държавите членки от комисията. Комисията ги поставя, иска те да са изпълнени, и, защото според философията това са нашите пари, пари на европейския данакоплатец. Ние даваме пари и поставяме условия. Ако не ги изпълните, няма да ви се отпуснат парите, защото това са нашите европейски пари. Нещата стоят малко по-различно, отколкото ако вървят отдолу нагоре. Защото иначе, да, ще има условия, но те трябва да са специално създадени, както беше казано в последната презентация. Така че първо, дали имаме дали имаме наблягане на резултатите и нещо от тези неща задължително ли е или е с характер на насоки? Може ли да се започне, ако са спазени всички условия, трябва да са спазни някои или само едно-две? Въпросът е, че много често европейските институции, парламента и комисията биват обвинявани за това, че ниското изпълнение по структурните фондове се дължи на предварителните условия. Твърде сложно е, твърде объркано е и това трябва да се случи 5 години преди изпълнението, а не по време на самото изпълнение. Така че наистина трябва да получим такова обяснение, защото всичко в тази система, която е много сложно, трябва да е било подготвено дълго време, трябва е да има обсъждания с държавите членки и политическо решение трябва да бъде взето това, насоки ли са или не. Искам да благодаря на всички, които се изказаха, защото беше много важно да ви чуем тук в нашата комисия. Без да решим този проблем, ние наистина ще се загубим в политиката на сближаване. Намираме се в недобра ситуация и ни се струва, че нещата даже допълнително ще се усложнят. Благодаря, госпожа Малетич, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за чудесните презентации. Напълно съм съгласен с това, съгласна с това, което каза колегата Ян. Въвеждаме предварителни условия за периода 2014-2020. Сега стигаме вече в края на 2016 година. Следващата година трябва да правим средносрочен преглед, а за много от тематичните приоритети нямаме изпълнени предварителните условия. Мисля, че ни е необходим малко по-различен подход тогава, когато говорим за тематичните приоритети – всички тези неща, свързани с едно, едно 3, 5 във връзка с научна и развойна дейност, малки и средни предприятия, енергетика, растеж са наистина сериозно представени. И ако видим другата графика, която ни беше представена, можем да видим, че има много предварителни условия, които още не са изпълнени, което означава, че на практика нямаме изпълнение. трябва да се опитаме да намерим някаква формула, да видим как точно да стигнем до изпълнението и в същото време паралелно да се опитаме да отговорим на условията. В същото време имаме и тези по-малко относими приоритети, за които пък предварителните условия в повечето случаи са изпълнени. Така че не виждам как бихме могли да хармонизираме всичко това и да избегнем проблема, свързан с освояване и изпълнение. През цялото време трябва да търсим добър баланс между време, изпълнение и изпълнение на всички нови правила – трябва да се фокусираме и върху нещата след 2020 година, защото ако отново променим условията за следващия период, отново ще имаме същите проблеми. Така че наистина трябва да се замислим какво да направим и след това да продължим със същата стратегия или с нова стратегия за същите области, или пък да се започнат отново предварителните условия съвсем от начало за следващия период. Мисля, че ако направим така, много ще усложним нашата политика. Защото отново ще имаме проблеми с изпълнението и освояването. Благодаря, каза председателката господин Нилсън. Заповядайте. Благодаря. Не виждам някой да превежда от шведски, така че ще говоря на английски. Съгласен съм че наистина дискусията, която водим днес е от изключително значение за следващия програмен период за политиката на сближаване. Трябва да решим някои проблеми в нашата дискусия. Има два въпроса, с които искам да ви запозная, може би непряко свързани. Първия е ОСР и сближаването. Срещнах се с, с съветника на господин Юнкер за социалния стълб и той каза, че независимо какво правим, трябва да разглеждам социалната политика като защитен фактор за економическия растеж. И ако комисията каза същото пролета, то това означава, че трябва да имаме този елемент в политиката на сближаване. За мен това не е нищо ново, защото през 90-те години когато говорихме за социалния фонд за инвестиции и подпомагахме лица, които са безработни, тогава се опитахме да им намерим работа. Така че въпросът е по-скоро следния. Вярно ли е, че социалната политика е продуктивен фактор в тази насока и какво въздействие има тя върху политиката на сближаване? И второ, за комисията. Ако регионите са нещо много важно, ние всички сме съгласни за това, и капацитета на регионите също е нещо много важно за успеха им, то тогава липсата на административен капацитет в регионите не би ли трябвало да бъде обект на подпомагане техническо подпомагане в регионите. Моя страх и моето усещане е, че така се използват нещата в държавите членки, че всъщност техническата помощ отива за националните органи, а не за регионалните и за технически капацитет. Не би ли трябвало да се използват средствата за това? Благодаря, господин Ван Нистерой. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за това, че ми давате възможност да се изкажа тази сутрин. Особено сега, след като голяма част от политиките не се основават на доказателства, на факти, а на усещания. Мисля, че ние тук показахме, че нашия метод е сложен, но пък може да доведе до по-добри резултати. За момента нещата са малко като черна котия, никой не се интересува, никой не иска да слага нещо в нея, но като разгледаме фактите, като разгледаме резултатите, може би е важно да имаме силен съюз. Ако видим какво се случва в съвета, какво има в документа на словашкото председателство, можем да видим, че те силно наблягат на подхода, свързан с с предварителните условия. Нещата не са на теория. Разбирам, че се случват на практика. Но въпросът е, че те смятат, че има допълнителна стойност. Аз имам положително усещане. Днес по-късно ще работим на... ще гласуваме по две по две становища, по 6-3 и по актуализацията както и по новата програма за техническо подпомагане, което е нова инициатива на Европейската комисия. В тази връзка аз имам положително усещане днес, ако, и пак казвам ако, имаме комуникация, защото 7 години програмен период е много дълъг и ние чакаме. 5-6 години, а политиката не чака. Политиката се движи преди нас, политиката иска да сграбчи резултата, а не да изгради дълга история за това как сме планирали и какви стимули сме предоставили. Така че моя въпрос е насочен към ораторите, които чухме. Как можем да излезем по-бързо до положителните ефекти в по-кратък срок. През 2017 година ще има нови предложения, ще има доклад за политиката на сближаване, ще има форум по темата. Ако не сме ясни и не кажем, добре, видяхме много от своя опит и най-важното нещо е, че виждаме огромни административни бариери много бюрокрация, дълго чакане, няма приоритет на местните инициативи и така нататък и така нататък. Въпросът е, можем ли да стигнем от това, което вкарваме до резултата? EFSI слага черешки на всичко. То не е свързано с никакво планиране, нито с а, приемане на партньорите – и се чува тържествена музика. Чудесно! А какво правим ние? Ние не показваме своите резултати, така че можем ли да стигнем от предварителните условия до резултатите? Можем ли да ускорим нещата? Можем ли да го направим в правилния момент? Защото виждам основите, които сме положили, виждам положителните резултати. И основният въпрос, който искам да задам е следния – ако видим какво се случва в САЩ, да речем, има ли нещо, което политически е предприето? Политически. Да речем бърза промяна във връзка с дебата за бюджетно оформяне, което се основава на доказателства. Можем ли да го направим това, а не да стигнем до 2020 година, защото все още имаме 21 милиарда за резултати на изпълнението. Мога да ви кажа, че ще имаме съвсем друг състав на парламента, защото предстоят избори, така че можем ли да се фокусираме повече върху резултатите, да получим документи, за които да можем да проведем дискусия в началото на следващата година. Може ли да ни дадете такива неща? Благодаря, господин Хетман. Благодаря. Аз също искам да се присъединя и да благодаря на нашите оратори за интересните презентации. Аз нямам съмнение, че предварителните условия са необходими тогава, когато изпълняваме политиките, за които говорим тук. Моя въпрос е следния. Разбира се, аз разбирам и съм съгласен с господин Обрихт и другите колеги във връзка с техните изказвания. Няма да ги повтарям, но не смятате ли, че тази форма на екзанте условия, особено по отношение на регионалната политика в Европейския съюз, не води до определени категории за намеса, които трябва да се използват от регионалните власти. Не смятате ли, че предварителните условия водят до следното? Ние ги приемаме, а регионите и страните започват да пишат своята стратегия, така че да отговорят на предварителните условия, а не да отговорят на реалните предизвикателства, пред които са изправени. Не смятате ли, че това води до изкореняване на многообразието между регионите в Европейския съюз? Случва се така, че понякога два региона, които са напълно различни един от друг, когато трябва да отговорят на определено предварително условие, те започват да пишат програми и да изпълняват политики, които не отговарят на техните реални нужди. Мисля, че професор Шпан каза, че в САЩ фокуса е повече върху резултатите, а не върху оценката на предварителните условия. Струва ми се, че точно такъв подход трябва да предприемем, защото ако предварителните условия, така както ние ги имаме пред себе си, ако това води до липса на диверсификация, а регионалната политика се оформя в определените региони, то резултата ще бъде буквално унищожаване на гъвкавостта при управлението на подобни програми. Всички поемат такива ангажименти във връзка с предварителните условия, че когато се променят външните условия по време на този 7 годишен период, това води до следния резултат. Оценката ще бъде отрицателна или най-малкото няма да е положителна. Става въпрос за оценката на програмите, които изпълняваме. Отново обаче искам да благодаря на колегите за интересните презентации. Господин Вон, последния въпрос. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, аз малко късно пристигнах, така че въпросите ми са към колегата от Чехия. Може би обаче някои от другите ми гости също биха могли да отговорят на някои от въпросите ми. По отношение на въпроса, който повдигнахте за предварителните а, условия, това, че са бюрократични, че имат нужда от опростяване. Съгласни сме с това. Само, че във вашето изложение казахте и, че голям брой организации са взели участие. И дали това е по, по дали комисията или вие самите държавите членки можете да направите нещо по посока на, на упростяване? Самите вие или комисията? Има ли какво да се направи? Втория ми въпрос е свързан с наблюдението на предварителните условия. Вие също обяснихте каква е системата в Чехия. Понякога вътрешното наблюдение е, не, не е достатъчно ефективно, защото често пъти организации и институции не искат да критикуват собствената си дейност. Затова може би би било полезно да се предвиди и външно наблюдение. Какво мислите за това? Третия въпрос е свързан с санкциите които също засегнахте във вашето изложение. Казахте, че не вярвате, че ако не се изпълняват условията, трябва да се спират плащанията. Добре, ама трябва да има някакви последици, някакви санкции. В противен случай няма смисъл от предварителните условия. Та, как, какви, какъв вид санкции смятате, че биха били най-, най- а, удачни в тази ситуация, ако не спиране на плащания. Председателката, доста въпроси събрахме. Сега ще дадем думата на гостите да, да, да отговорят. Разполагате с 10 до 15 минути общо. В какъв ред ще започнете, господин професоре? Да, благодаря. Един от въпросите в началото беше е, доколко е, условията са гаранция за успех. Не, не са но, но всички са съгласни, че те са много, важен, те са много важно предварително условие. Имаме нужда от тях. И това е безспорно. Следващия въпрос. Как да повишим тяхната ефективност? в статите има един а, проблем по-малко, отколкото в Европейския съюз. В, в Европейския съюз трябва да се, да се гарантира липса на дискриминация срещу държави членки. В щатите няма такъв, такава пречка. Има, трябва да има краен срок за изпълнение на условията. Ако не изпълните условията определена дата, просто не получавате средствата. С това се ускорява и процеса на, на изпълнение. Защото може да има други участници, които чакат да получат, да получат финансиране. Трябва да има акредитирани институции, освен това. Естествено, че може да акредитирате правителство, но понеже работите с агенции а, в регионалната политика, особено в регионалното развитие, вие можете да ги. Да, те могат да подлежат на акредитация. Това трябва да бъде условие за участие. Това, това правят американците, това ползват американците. Да, най-вече крайният срок за изпълнение, според мен, е, е много, много атрактивен инструмент. Кой ще вземе думата сега? Благодаря. Господин Берковиц, може би. Няма микрофон в залата. Our Czech colleague, please. Колегата от Чехия, може би. Ще се опитам да, да отговоря на, на последния, последните няколко въпроса и коментари. По отношение на упростяването и броя органи, които участват в изпълнението на условията, отговорът ми е, е да, институционалната рамка е доста сложна у нас. Имам голям брой министерства и други държавни органи и други заинтересовани страни, от други участници. За сега положението е доста сложно, трудно ще се намери решение на национално ниво, но, но самата структура на, на предварителните условия като концепция е доста сложна. Тя създава една среда, в която трудно се, се, се, се възможни изобщо решения на национално равнище. Така че идеалното решение би било да се преговаря с държави членки, да се установят техните силни и слаби страни и да се установи кои са най-добре изпълнените е, условия. Не мисля обаче, че, че е възможно да се постигне това на сегашния етап. Е, добре е да се водят допълнителни разговори с е, държавите членки, за да се определят най-добре насочените, специално предвидените за тях предварителни условия. Това е по въпроса за опростяването. Дали трябва да се спират плащания, или понеже казах, че не трябва, какви други санкции могат да се предвидят? Не мога да отговоря сега на този въпрос, но ако, има, но ако е по-малък обемът условия, могат, могат да се намерят инструменти за, за по-ранно изпълнение на същите. В момента изпълняваме проекти и, и, и кампании по набиране на проекти. Инвестираме в организацията на тия кампании, но не знаем дали ще се стигне до спиране на плащанията, така че положението е доста рисковано за държавите членки. Е, не знам, поне, поне не бива санкциите да идват преди, преди разговорите, преди дискусиите, защото иначе ще става доста страшно. Следващия го заповядайте. Е, е, имаше много въпроси, които се отнасяха до сложността на системата и до сертификацията. Ако анализираме международният опит, опита на малките и средни предприятия през последните години, трябва да се каже, че се правят сериозни опити да се намали броят на предварителните условия. Намерението е да бъдат намалени да намали намален броят на тези условия, но въпреки тези усилия, може да се каже, че на лице е известно намаляване през последните години на броя на условията. А, трябва да видим какво е положението с правилата, защото много време иска, иска изграждането капацитет за изпълняване на всички тези условия. Ако често се променят условията и ако се измислят нови условия за всеки програмен период, Очевидно това ще затрудня още повече работата, ще зададе по-голяма ще бъде по-сложно за страните да изпълняват тези условия. Друг въпрос се отнасяше до комуникациите. А как да разпространяваме информация за добрите практики? Защото няма голяма възможност за подобна комуникация в Европа. Значи необходима е платформа, където човек да може да види какви са най-добрите практики и как е, определени бенефициенти е, са спечелили или са подобрили работата си е, именно поради качеството на своята работа, така че и други страни не могат да използват този опит. Благодаря, господин Берковиц от комисията. Благодаря. Накратко ще се изкажа, но се надявам, че това, което ще кажа, ще бъде ясно. Това, което господин Обрех каза, мисля, че са е, двете страни на, на, на медала. От една страна имаме изпълнение, изпълнение на проектите. Предварителните условия имат за цел да, да гарантират, че, че е, че предварителните е, условия, предварителната е, уредба е, способства изпълнението на проекта. По отношение на административното бреме, много е опасно да се разглеждат тези въпроси изолирано един от друг и, и от всичко останало. Това е въпрос за програмиране, за средства, и когато говорим за предварителни условия, там това административното време е доста, доста незначим фактор. Много от тези елементи в момента изглеждат важни и съществени, но има много по-съществени въпроси от това. И мисля, че трябва да съберем всички елементи на едно място, да ги обмислим заедно, да ги обмислим във връзка един с друг. По отношение на, на нивото на изпълнение, това, което ви представих е картината в средата, към средата на 2015 година. От тогава, разбира се, нещата са напреднали доста съществено. И Именно с това се занимава доклада, който споменах, предстоящия доклад. Техническата помощ. Това е много важен въпрос. И това е едно от основните послания, които се опитах да, да отправя. Има нужда от капацитет на всички нива и трябва да се укрепва техническия капацитет на всичките органи, които участват в процеса. Ние в комисията сме напълно съгласни, че може да се използва техническа помощ за постигането на, на, на, на, целите на предварителните условия. Въпросът на господин Ван Нисълрой сега е, е момента да, да, да демонстрираме какви са ползите от политиката. Няколко документи е, е, разработваме в момента. Има един за предварителните условия, където ще се разгледат положителните им страни. Има също така съобщения за интелигентната специализация. Тоест, е, редица отделни елементи има, които имат за цел именно да, да, да разяснят е, позитивите на политиката. Доколко, въпроса е доколко това подрива регионалната специфика, има няколко изследвания, нито едно от тях не, не, не показва такова нещо. Всъщност, някои от условията, напротив, насърчават е, е, специализацията, регионалната специализация на държавите членки, както, например, интелигентната специализация. но да, нормално е да предпочитаме по, по отхода отдолу нагоре. По въпроса на господин Вон, мисля, че едно от полезните неща, един от полезните аспекти и една от ползите на предварителното условие е, че благодарение на тях стават ясни слабостите в държави членки отделни държави членки. Например, координацията между компетентните органи и участниците. Как да се осъществява процеса, станало е необходимо в редица държави членки да се укрепи ролята и капацитета на централния орган. Липсата на координация и е големия брой участващи органи често пъти забавя процеса и е една от основните пречки по, по въпроса за рационализацията, рационализирането на предварителните условия. Не бива да забравяме, че целта на предварителните условия, така както бе поставена, бе да се стигне до определено ниво на изпълнение. Към сегашния момент, всъщност до края на тая година, всички трябва да се изпълни предварителните условия. И тук въпросът е какво трябва да бъде съдържанието на, на предварителното условие за в бъдеще. Няма, да, няма нужда да запазваме сегашните, защото те вече са изпълнени, но не бива и да, да разработваме нови, които, за които не е реалистично да се вярва, че ще бъдат изпълнени. Това трябва да бъде фокусът на дебатите ни. Благодаря. Председателката, благодаря ви за, за, за интересните е, презентации, за експертните мнения. Благодаря и на колегите, които взеха участие в е, дискусията. Сега приключваме по тая точка от дневния ред. Благодаря ви, е, дами и господа, и до нови срещи в Комисията по регионално регионална политика. А сега преминавам към следващата точка от дневния ред. Е, комисар Крецо е следващия ни гост. Е, би трябвало вече да е тук. Дами и господа, ако обичате, заемете местата си и запазете тишина. Можем ли да продължим работа? We can... Сега продължаваме с размяна на мнение с комисар Корина Крецо, отговаря за регионална политика и политиката на сближаване. Комисар Крецо е била наш гост вече три пъти тази година. През януари през юни и септември. Днес сега е тук, за да може да хвърлим поглед върху акцентите на 2016 година и да погледнем какво ни чака през 2017 година в областта на регионалната политика на ЕСЕ. През 2016 година беше важна, включително и допълнителните средства за Гърция и Кипър и същото, както знаете, средствата за Испания и Португалия. Също така приехме доклад, доклада за интегрирана телевизионна, интегрирана териториална инвестиции – и за регионалната политика в, в, плани, в планинските райони, на госпожа Йотова, за интелигентната специализация, доклада за малките средни предприятия на господин Мато, за доклада на господин Пресо, и европейската териториална, Европейската териториално сътрудничеството, което аз докладвах за Европейския фонд за солидарност, господин Цико, а днес ще гласуваме по доклада по член 16 за прилагане на европейската политика през 2015-2016, доклад на господин Ван Нистерой. До година първата ни работа ще бъде завършване на програмата в подкрепа на структурните реформи. Ще започнем тристранни разговори с комисията и съвета и също ще направим предложение за омнибус, така да се регламент омнибус. Но това ще бъде част от програмата за до година. Също така ще има съобщение за интелигентната а, специализация и подготвяне на следващото поколение от а, мерки по политиката за сближаване. Сега, както обикновено прецедираме, ще дам думата на госпожа комисаря за уводни думи. След това ще имате възможност да задавате въпроси. А, заедно с координаторите ще дам думата и на други. Благодаря, благодаря госпожо председател, госпожо Михайлова, за уважаеми Дами и господа, добро утро, благодаря за поканата. Разбира се, винаги с удоволствие идвам в Комисията по регионално развитие. И въпреки, че вече няколко пъти се срещаме тази година, искам да използвам тази възможност да споделя с вас някои мисли. Защото, както знаете, преминаваме през труден период. Има много неща, за които си струва да говорим. Знаете добре, че много неща се случиха в света и в Европа, от как от последната ни среща насам. И необходимо е да продължим политическия дебат за това какво ни предстои. Много от вас работят от години в областта на регионалната политика. И знаете, че европейската регионална политика не е била лесна никога, нито пък е лесна сега. От създаването на Генерална дирекция за регионална политика през 1968 година и след това Европейския фонд за подмагане на регионалното развитие – 1975 година, е, от тогава нататък е, регионалната политика набра скорост. Първата комисия по, по регионална, политика, регионална политика а, беше председателствена от а, британец Джордж Томсън и той написа, е, подготви известният доклад Томсън в който каза следното. Нашата общност, нито една общност не може да съществува, ако съществуват големи разлики в стандарта на живот и ако не може да се помогне за тези хора да поправят, поправят положението си. Всички знаете, че нашата политика сближаване бе създадена именно с тази цел. И, и затова беше създаден и фондът за а, помощ за регионалното развитие, като целта беше да се намалят съществуващите разлики между различните региони, да се помогне на по-малко развитите региони Както господин Топсън каза на времето си, това е човешко и морално изискване от първостепенна важност. Разбира се, нашата политика премина през много промени. Но Европейският съюз е изправен пред безпредседентни предизвикателства. А, европейските региони също така се промениха много, но промени се и нашето мислене. Както казах, предизвикателствата са огромни днес. Крехко е економическото възстановяване. Трябва да отговорим на въжделенията на милиони млади хора. Имаме крещаща нужда от солидарност, защото хиляди, милиони гладуват и са безработни. Необходимо е солидарност между страните, защото постепенно се бива ерозиран европейският проект. Всичко това подкопава принципа на солидарност, върху който се гради Европейския съюз. Именно за това мнозина се започват да се съмняват в общата воля нещата да се променят. И във време като това, повече от всякога, Европейския съюз трябва да може да отговори на участниците, на очакванията на своите граждани, независимо от това къде се намират за да могат те да се възползват от възможностите на Европейския съюз, да се възползват от възможностите, които той дава. Именно това е същността на политиката на сближаване. Не по-малко важна е политиката на сътрудничество, как да се чрез диалог и сътрудничество. Колкото и труден да е този диалог, повече от всяко е необходимо да се изгражда взаимно доверие, общо участие и а, е, подкрепа за общите проекти. Навлизаме в, в сложна, сложен, важен етап, е, приемането на етап е, бюджета за следващите години. Но става дума само за бюджетни решения, става дума за политически приоритети – фундаментални принципи. Трябва да видим как можем да подобрим политиката на сближаване. Тя трябва да се усъвършенства по-нататък, да стане по-целенасочена, като част от европейската, европейското строителство. Именно в тези условия и предвид тези цели работим още от началото на нашия мандат. за да може е, регионите и страните членки успешно да преодолеят е, различията помежду си не става дума за посочване с пръст или за критикуване, а заедно да се опитаме да намерим решения, конкретни решения на конкретните проблеми. По-добре е да привлечем градовете в е, разработването и прилагането на политиката. А, делегацията на Европейския съюз на конференцията Хабитат ще разговаря за нашия дневен ред. Много сериозно приемаме нуждата от оценка на начина по който се работи тази политика, да коригираме слабостите и да се възползваме от силните страни. Защото за това фактически съществува политиката на сближаване, насърчаване на растежа, създаване на работни места, раз, на развитието. А, не трябва да смятаме, че всичко е направено, трябва да продължим да подканяме страните и регионите да ускоряват изпълняването на новите програми. Това подчертавам, когато се срещам с министрите на съответните страни и всички ръководни органи, с които имам контакт в регионите. Предлагаме амбициозна програма и внимателно се слушаме в, в проблемите на хората във връзка с нашата политика. Много разчитам на вашата подкрепа, за да може нашите продължения да бъдат прети до средата на едната година. Трябва открито и критично да се опитваме да опростим тази политика, нашата политика, така че тя да отговори на нуждите на европейските граждани. Драги приятели, през последните години сме постигнали много, сега трябва да направим всичко възможно да приложим на чуващите програми, като търсим конкретни резултати във всичко, което правим. Крайно време е също така да станем много по-открити, много по-творчески да подхождаме към проблемите на политиката на сближаване. Тя трябва да бъде усъвършенствана и по-нататък и като членове на Европейския е, парламент, с срещите си с вас, с е, кметовете, с регионалните власти, винаги настоявам на това. Защото политиката на сближаване е европейска политика, една европейска а, е, история, приказка, която трябва да разказваме винаги, когато имаме възможност. За да оставим един по-добър свят на нашите деца. 2017 година ще направя всичко възможно за по-нататъчния успех на нашата политика, но както казах, трябва всички да участваме в тези усилия. И както вече споменах, много е, разчитам на вас да споделяте е, информацията за доброто, което сме постигнали до сега. Благодаря ви много и съм готова да отговарям на въпроси. Благодаря. Започваме с първия кръг въпроси. Давам думата на господин Обрехт от НП. А той всъщност трябваше да напусне, затова ми каза какво да ви попитам. Бих искал да спомена три неща и да ви задам един въпрос. Вчера, днес и утре. Вчера. Имаше онова, за което вие говорихте, връзката с Обединеното кралство. Вчера се проведе и дебата каква трябва да бъде политиката на сближаване. Започваме от намаляване на разликите, след това процеса на лизбонизация, една политика, която насърчава растеж и днес продължаваме две. В двете посоки намаляваме разликите и увеличаваме растежа. За това вече имаме политика на сближаване за всички региони, а не само за най-слабите. Днес имаме ситуация с много ниско ниво на изпълнение и това е реалността. Когато обсъждаме ситуацията, трябва да знаем, да подходим реалистично Въпросът е къде се крие причината за това ниско изпълнение. Проблема в регламента ли е? Проблема в държавите членки ли? Е? Или проблема е в европейските институции, което включва комисията и парламента? Трябва да си зададем този въпрос, защото изпълнението е на много ниско ниво. В някои от държавите членки нивото е нула. В моята страна през месец юли беше 1%. Става въпрос за плащането от комисията. Това създава определен подход от гледна точка на нетните плъци, както много добре знаете, и то е как да се промени политиката на сближаване и как да се върнем обратно към намаляване на разликите. Не се говори вече за растеж, да натиснем капацитета на ЕФСИ, а не толкова да се фокусираме върху системата за сближаване – и как да сменим системата, като вземем предвид всички външни фактори, които излизат извън бюджета. Така че нещата не са свързани с политиката на сближаване, но ако искаме да имаме реални, поли... реални резултати от тази политика, трябва да разгледаме нещата свързани с забавените плащания, защото ще дадат повече пари там, а ще, това ще е за сметка на миграцията. Миграцията сега е с по-низко финансиране, следващата година то ще се увеличи. Готови ли сте да защитите тази политика за, 1000, за 2018, 2019, 2020, при положение, че колеги са против политиката за сближаване, без да я критикуват. И те биха искали тези пари да отидат към различни генерална дирекции и тази политика да бъде изпълнена през други дирекции, което е различно, защото тогава няма да има интеграция. Искам само да, от, да обобщя това, което ни трябва всъщност е повече комуникация. Това, което ни трябва наистина е политика на сближаване. Но знам ли как ще изглежда тя за в бъдеще? Трябва да проведем този ясен дебат тук, защото той ни очаква и ние трябва да сме много добре подготвени за него. Мисля, че имаме наистина много бърза нужда да обсъдим нещата за бъдеще и да говорим за това. Искаме ли да намалим различията или искаме да подпомогнем растежа? Искаме ли това да е за всички региони или само за най-бедните? Искаме ли кохезионната политика да е в Генерална дирекция Реджио или да е разхвърлена навсякъде и да не забравяме въпроса за изостаналите плащания и процедури. Така че това са въпросите. Не говорим само за насърчаване на политика на сближаване, говорим и за преструктуриране и много ясно планиране за бъдеще. В момента нещата са много трудни. Следващата година може би ще е най-важната, защото тогава ще се водят дебати основно за политиката за сближаване. Благодаря. Благодаря, казва председателката госпожа Вестфал от името на социалистите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, говориме за политиката за сближаване. Колегата Костанца сега представя доклад в друга комисия, така че ви благодаря, че сте тук. Наистина за нашата комисия това е важна тема. И ние наистина признаваме вашия ангажимент към нея като бивш парламентарист. Разбираме, че и признавате и нуждата за действия. Говорихме за солидарност. защо се създаде политиката на сближаване и каква беше регионалната политика преди това. Но солидарността не е еднопосочна улица. Тя означава, че всички трябва да работят заедно. Имаше много добри преговори, проведени във връзка с това. Не само най-бедните региони трябва да имат достъп до финансиране, но и по-добре економическите региони, както и тези региони, които в момента са в преход. Ние успяхме да натиснем за това. Аз идвам от един регион, Бавария, който е един от по-проспериращите региони на Европа. И въпреки това, има части от Бавария, които са изключително бедни. Това показва, че разпределението в регионите също не е еднакво. Аз мисля, че това трябва да бъде признато и не става въпрос само за комисията и само за Европейския парламент, не само ние трябва да действаме в този случай, трябва да се обърнем към политиците в своите родни страни, които представляват своите региони и да им кажем, получавате пари от европейски източници, за да можете наред с другото, да създадете работни места, което да е от полза на най-бедните във вашите региони. Наистина трябва да има по-ефективно разпределение. Говорим за това, че искаме да подкрепим политиката по отношение на опазване на околната среда. Имаме заключението от Париж. Преди една седмица ние ратифицирахме това в парламента. И е ясно, че онова, което сега ни предстои е работа в областта на измененията в климата. Поради тази причина е много важно бъдещата политика на сближаване и структурна политика да са оформени около тези неща. Изглежда като мантра това, което повтаряме непрекъснато, но трябва да направим всичко, което можем, за да гарантираме, че политиката на сближаване и структурната политика не са жертва на ултара на ЕФСИ. Това не е нещо, за което трябва да има привилегирован достъп. По този начин ще можем да стигнем по-лесно и до нашите граждани. Ние като европейци виждаме това на практика в ежедневния си живот. Вземете предвид, например, онова, което се случва с технологическото развитие – по-енергоефективни жилища и така нататък. И поради тази причина е много важно да престанем да работим така общо и да се фокусираме върху конкретни неща. Казахте, че съвета ще разгледа всичко това. Да, наистина, но ние трябва да изиграем своята роля, за да сме сигурни, че има ползи за нашите граждани. Аз наистина много се притеснявам, че за в бъдеще, като се вземе предвид, че хората са склонни да обмислят вариант да се върнем назад, а не да вървим напред, аз наистина се притеснявам, че постиженията, които сме постигнали, ще бъдат обект на някакъв вид преобръщане, връщане на обратно, за което се говори, а това ще е абсолютно фатално за европейския проект. Мисля, че, както каза председателя на парламента, това е едно от най-важните развития, което можем да подкрепим. Така че споменахте няколко наброй места на нас обаче ни трябва и партньорския принцип. В последния парламентарен мандат това беше повдигнато и се сблъскахме с противопоставяне от държавите членки. Трябва всички ние от различните страни да седнем на една маса и да обсъдим как да изградим Европейския парламент, така че комисията, държавите членки и парламента всички трябва да участват за да може проекта да напредне и да се радва на успех. Трябва да преборим и популистите и националистите в Европа, които нямат място сред нас. Не виждам представителите на ЕКР, казва председателката, затова давам думата на представителя на АЛДЕ. Да, госпожо председател, благодаря. Приветствам комисар Крецо в, нашия, в нашата комисия. Чудесно е всеки път да обсъждаме регионалната политика с вас. Няма да, пред, да повторя притесненията на колегите за бъдещето на политиката на сближаване, за програмата за градовете, нито пък за финансирането, свързано с ЕФСИ и структурните инвестиционни фондове. Имам няколко други въпроса. Започвам с първия. Проведохме структурен диалог във връзка с проблемите на Испания и Португалия. оценка на член 23 на общите разпоредби, начина по който той беше приложен от комисията и какви са научените уроци от гледна точка на бъдещето на политиката на сближаване. Втората ми група въпроси е свързана с предложението Омнибус. Както знаете, има нов приоритет за инвестиции, ключов приоритет, предложен от вас и колегите от колегията на комисарите, който е свързан с миграцията и беженците. Моя въпрос е по какъв начин вие искате да разгледате този приоритет по отношение на тези държави членки, които с неохота се занимават с проблемите на миграцията, миграционната криза и унес държави членки, които не желаят да прилагат европейските правила и решения, които са взети на европейско ниво. Става въпрос, например, за интеграция, жилищно настаняване и презаселване на мигранти. Какви са действията, които вие ще предприемете във връзка с това? Това е втория въпрос. Третия. По какъв начин, как можем да избегнем вариант, в който държавите членки извличат полза от структурните фондове, но не желаят да спазват правилата, да речем, свързани с интеграция и жилищно настаняване на беженци. Искам да получа политически, въпрос, а, политически отговор на тези въпроси. Благодаря, господин Омарже, заповядайте. Комисар, je vous remercie. Госпожо комисар, благодаря ви, че поставихте една рамка, политическа рамка на дебатът, който водим в момента. За бъдещето на регионалната политика. Благодаря ви също така, че напомнихте историята на политиката на кохезия. Политика, която ни даде възможност да се справим и с разширяването на Европейския съюз, и с сближаване на неговите региони. И политика, която ще продължи да бъде наш много важен инструмент. Регионалната политика е, така да се каже, в сърцевината на европейския проект – Това е преди всичко а, едно общо пространство. И в това пространство няма а, обаче политика, която да е толкова много критикувана, колкото регионалната политика. Но пък, наред с това, няма друга политика, която толкова да прави, за да смекчава а, острите ръбове на останалите европейски политики. И тук идва въпроса за вътрешната последователност на нашите политики. Ще ви дам пример. От една страна имаме търговска политика, политика в областта на търговията. Договаряме споразумение за свободна търговия. Обаче те водят до а, а, задълбочаване на безработицата. И, а, а, ние трябва значи, да се борим те първа да, а, преодолеем катастрофалните последици от подобни споразумения за свободна търговия. Ако, когато говорим, примерно, за 2300, 2050 година, и и тогава, ако милиони, ако милиони европейци са застрашени от работа, това няма да е проблем на политиката на сближаване. Това ще е проблем на други, създаден от други политики. Политиката на сближаване се опитва именно да преодолее тези проблеми. И бих искал да ви помоля, госпожо комисар, да се спрете на тези аспекти на политиката на Европейския съюз. Защото именно нашата политика на сближаване работи за преодоляване на проблеми, които други европейски политики създават. Това първо. Втората забележка, която искам да направя е следната. Дали трябва да вървим към ренационализация, например, или не? Дали трябва да преразгледаме различните категории и региони? това, което е фундамента на нашата политика. А именно преодоляване на изоставането на определени региони. И това са проблеми, които са политически по своя характер. И трябва да започнем от сега активен диалог между комисията и Европейската комисия и членовете на комисията по регионалните въпроси на парламента, за да може да излеземе с ясни предложения пред съвета. 2016 година беше година, в която станахме свидетели на Брексит. А разбира се, това е проблем, който повдига редица проблеми. очевидно излизането на Великобритания от Европейския съюз ще доведе до намаляване на средствата в общия бюджет. А това ще се отрази и на БВП на глава от населението. Искам да привлека вниманието ви към а, конкретно към положението на Ирландия, което ще бъде изправено пред много сериозни проблеми във връзка с а, Брексит. Има и други страни, които ще бъдат сериозно засегнати от а, тези събития. Надявам се, ще имаме възможност да разговаряме по тези проблеми и по-нататък. В нашата комисия много важен е структурният дело, който водиме по повод на санкциите, които се предлагат по отношение на Испания и Португалия. Трябва да се опитаме да допренесем за намиране на решение, което да бъде удовлетворително. Също така, безпокоим се, че на 16 ноември комисията оповести съобщение за бюджетен план, който споменава Белгия, Кипър, Финландия, Италия и Словения. И вероятно ще трябва още един път да помислим за въпроса за суспендирането на фондовете за споменатите страни, за които става дума. Гласът на Европейския парламент по този въпрос трябва да бъде чут. И е, накрая, регламента, който наскоро гласувахме по отношение на техническата помощ. знаете, проблемите, специално проблемът на Майот. И а, трябва да работиме с Франция, за да видим как а, може да окажем допълнителна помощ и технично-техническа помощ, а, за да се преодолеят проблемите там. И, а също така, за да може да се освоят 200 милиона от структурните фондове, които са предвидени. Благодаря, госпожо Дамато. Имате думата. Грация, Анкела комисаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря за това, че дойде да разговаря с нас. Няколко въпроса имам към вас. Комисията е решила да не спира програмите за Испания и Португалия. Приветстваме това решение. Също времено обаче ни тревожи какво ще стане с, а, в други страни от Европейския съюз. Както знаем, член 23, алинея 6, гласи, че комисията трябва да изготви доклад, който да изпрати до Европейския парламент и съвета. Този доклад може да върви ръка за ръка с предложение за законодателя, законодателно предложение. Като се има предвид политически и економическия климат, който е особено деликатен, а трябва да, да има допитване до местните органи, според мен. Комисията възнамерява ли да, да се допита до тях? Е Първия ми въпрос. Втория въпрос. Даваме си сметка, че според нормите, според правилата за за програмата програмите от 2013 до 2017 година средства, които са влезли преди периода могат да се разходват и след това до, края на, до периода от 2017 година. Някои региони обаче, в Италия, най-вече в а, а, Южна Италия. Има такива прехвърлени средства, но, но се наблюдават и е, забавяния, закъснения. Това, това буди е, тревоги, че могат да се загубят европейски средства, а те са по-необходими сега от всякога. От всякога. Според италианското правителство, определенето на управляващите органи е вече е, е факт. Сега топката е в ръцете на, на комисията. И не знам дали имате повече информация. Доста колеги говориха за солидарност, оценявам това, което казаха, обаче трябва да кажа, че страни като Гърция и Италия и моля, не ме разбирайте погрешно. Имам много силно чувство за, за отговорност и затова използваме европейски средства, за да се справяме с а, е, миграционната криза, кризата с мигрантите. Но тези средства не са достатъчни, така че призовавам колегите си да оказват натиск върху собствените си правителства а, да покажат а, действителна практическа солидарност по въпроса за миграцията. Благодаря. Това бяха въпросите от първия кръг на въпросите от координаторите. Госпожо комисар, имате думата да, да отговорите. Благодаря. оценявам всичките ви въпроси, изказвания. Разбира се, има някои теми, които възникват постоянно, както каза господин Одрич. Разбира се, регионалната политика е почива на договора и има за цел да намали различията. И аз съм убедена, че това предизвикателство все още стои пред нас. Мисля, че регионалната политика ни е нужна повече от всякога. С това идвам до следващия въпрос. Липсата на изпълнение или неизпълнението, това, което правим днес, на място ще оформя нашата политика утре. Искам а, данни да ви дам на базата на, на, на плащанията в Европейския съюз. Има някои. Има пред такова усещане, че има сериозно забавяне. Обаче и на практика имаме ускоряване на, на, на процеса на подбор на проекти в Европа. Трябва да правим разлика между изпълнение на проектите на място, т.е. разхода на средствата от бенефициентите и а, средства, които се разходват по програми. Мисля, че е, подбора на проекти и разходването на средства на място дава по-точна -по представа Както казах вече, радвам се, че имаме повишение на, на, на подбраните, на подобрените проекти в края на 2015 година, одобрените програми и а, проекти са в размер 58 милиарда а сега сме разпределили към днешна дата над 120 милиарда от над 400. Шампион там е Ирландия, която вече е 80%, по 80% от, от средствата си е сключила договори, въпреки че все още не са определени всички компетентни органи. Та трябва да се прави тази разлика В края на 2015 година вече одобрихме подкрепата на 200 хиляди предприятия и над 2 милиона души бяха определени за, за обучение и квалификация. Това обаче не е отразено в плащанията за сега. Това е нещо, което казах и на министрите миналата седмица в а, а, на срещата на съвета, защото не могат да, да, да, да е, си играят игрички с бъдещето на а, собствените си граждани. Аз също имам собствените си. А, също, също се притеснявам за нивото на а, междинните плащания. А, а, то буди а, а, тревоги и съмнения по отношение на ефективността особено в общественото мнение, което обществените представи, които, които не, са, не са съвсем наясно с спецификата на нашата политика. Та, мисля, че това би имало отрицателно въздействие, пагубно въздействие върху нас и, и трябва да го изменим. Но както знаете, управлението е, е, е споделено, то е общо и аз призовавам компетентните органи в държавите членки да работят по-усилено, да, да, да декларират междинни плащания, които да са в съответствие с прогнозите. Говорих с министрите и казах, запознах и с това положение, защото ние, ние трябва да се отчитаме. Ние сме отговорни, но държавите членки също трябва да са отговорни. Те подават своите прогнози и за подаването на прогнозите идва и ангажимент. Така че е много важно да оказваме натиск върху държавите членки, защото що се отнася до изпълнението, а то е, е изцяло в ръцете на държавите членки. Вчера говорих по този въпрос в Генерална дирекция Регио за нас е пълна загадка защо изпълнението е толкова бавно. Комисията е свършила своето, дава одобрение. Сега вече ам, аудиторите трябва да, да сертифицират всичките институции, да ги ревизират и да ги а, сертифицират. Трябва обаче да започнем работа по програмите. Много се радвам, че някои от страните вече са сключили договори, ще, ще изразходват средствата. Съжалявам, че не виждаме нови проекти. Естествено, трябва да работим повече по страни. Казаха ми, че мога да говоря на собствените си език, ама нищо, аз ще продължа на английски. За натрупано, натрупаните проекти. Бюджета за 2017 година включва и плащания по стари задължения. Така че да не се трупат е, повече необработени проекти. За останалата част от периода до 2020 година в средносрочния преглед стана ясно, че има риск, с от такова натрупване на, на, на плащания. На неуредени плащания. Така че трябва да се предвиди бюджет, който да, да отговори на, на тези потребности. Искам още веднъж обаче да подчертая за нуждите, е, да кажа, че е, държавите членки трябва да, да предоставят е, точни прогнози за плащания на комисията. Това е от голямо значение. Както казах, аз съм готова да защитавам тази политика. Аз самата съм от регион, където Регионалната политика е един от основните потребители на, на публични инвестиции, както каза колегът. Е, това в някаква степен засяга е, всички страни, защото всички те са се възползвали. Сега към следващия въпрос на господин Обрихт. Е, аз не подкрепям разделянето на, на плащаните политиката по региони. Това би било край на регионалната ни политика. Аз съм посетила 26 страни, е, където всички региони са, са извлекли ползи. В това число Бавария, бяхме в Лайцик също така. Именно поради европейски средства са, са изравнени регионите в Германия, например. Това е нещо, което не бива да, да забравяме. Дори богатите региони в Белгия, в, в Люксембург, те, те печелят. Разбира се, на друго равнище. Повече става въпрос за иновеции, инфраструктура. Е, в по-бедните райони пък по-скоро -по става въпрос за, за, за инфраструктура. Но всякъде се създават работни места. Имаме постижения, разполагаме с цифри. Първо, последващата оценка за 2007-2013 година. Много добре знаем какво е постигнато. не бива да забравяме, че за 12 страни от 2007-2013 година това беше първия програмен период и някои неща са съвсем закономерни. историците ще трябва да, да, да си кажат думата и да, да, и да преценят и да преценят какво е постигнато чрез средствата. Ние обаче тук трябва да работим на място и трябва да се борим за регионалната си политика. Така че аз подкрепям ползването на политиката за всички региони. Трябва да трябва модернизация, преструктуриране и сме готови да, да разговаряме по тези въпроси. Как политиката за сближаване е, да, да бъде е, преструктурирана за след 2020 година, за бъдеще. Съгласна съм, споделям вашите е, тревоги по отношение на всички нападки срещу политиката. Аз работя с другите комисари, по този въпрос също. Но, но и при вас, при вас е мястото за реални дебати. И, и, и трябва да, да се направи всичко възможно да се попълнят празнините, които съществуват сега в финансирането. Винаги, когато имам възможност, разговарям с колегите си по тези въпроси. Стъквам, че това е политика, реална политика, а не просто финансови инструменти. Ние трябва да се борим за нея. Но най-важното, най-важните резултати от политиката са в това, което става в ежедневието на гражданите ни. И така, сътрудничим си с други а, комисари, а, разработваме нови документи, така наречения омнибус, който а, обяснява а, разходването на средства много по-ясно. След 2020 година бихме искали да въведем и, и други нови инструменти, но в крайна сметка целта е не да се замени политиката за сближаване, кохезионната политика, а да се е, засили въздействието на инвестициите, въздействието на, на, на местно ниво. Говорих вече за, за натрупаните необработени плащания. Както казах, е, в, в, в е, изчерпателния наръчник Омнибуса се препоръчва а, съчетаване на средства от а, фондове, от банки и други институции. Разполагаме е, с много инструменти и насърчавам страни, най-вече от Централна и Източна Европа, които не разполагат с много висококачествени проекти да кандидатстват, защото разполагаме, ще им предоставим и техническа помощ. Мисля, че е много важно да работим заедно трябва държавите членки е, да създадат е, една история от, от, от успешни е, проекти, заслужаващи финансиране. Следващия въпрос солидарността, която е основна ценност на Европейския съюз. Както казахте, това не е еднопосочна улица, трябва да работим заедно съвместно. Всеки път, е, когато отивам на посещение, е, виждам, че е, страните са неохотни да, да, да прилагат новите политики за интеграцията на мигрантите. Това е нещо, което ще, ще има въздействие върху населението на тези страни в крайна сметка, така че е много важно да, да разговаряме, да сближим а, а, мненията си. Много е важно, че в новия регламент се дава законодателна рамка за това държавите членки да използват средства за интеграцията на мигранти и тяхното извеждане от центровете за беженци. Вече няма страна, която, която да, да, да може да се оправдава с това, че не, не разполага с законодателни средства, законодателна рамка. Не можем обаче да принудим държавите членки да действат по определен начин. А, заедно с колеги сме изпратили писмо съобщение до държавите членки. Призвавам ви вие да ги насърчавате, да използват средствата за, за интеграцията на, на мигрантите и по такъв начин да, да насърчим разходването на средства. На това, което каза госпожа Дамато за Италия и за Гърция, съгласни сме. Германия пое голяма част от тежестта. Наскоро бях в Швеция и там видях някои много, много успешни опити, много успешни примери. Не бива да даваме възможност на базата на това да расте популизма. Трябва да сме много спокойни. Както казах, в Швеция видях много добре организиран план – за една седмица децата биват, биват записани в училище, родителите започват също да се обучават професионално обучение или областта, в която искат да, да, да, да, се, да работят. И аз с срещнах с редица кметове, въпреки че, е, въпреки всички, независимо от всички дебати, които се водят тук в, е, в е, съвета, в държавите членки, в крайна сметка кметовете трябва да изпълняват решения. Трябва да намират решения. Така че много, мисля, че много, беше много полезно да се срещна с кметовете. Това е много важно. Ниво. както Знаете, за първи път сега 2013-2020 година градовете е, за първ път управляват пряко европейски средства, така че трябват, трябват качествени проекти в областта на, на миграцията. трябва да се използват минимално 5% от фонда за регионално развитие, които да бъдат напряко пряка отговорност на, на кметствата. така че 39 града има, които, които вече ще използват тези средства пряко от общините. В Италия, в Испания са над 80 някои страни, някои администрации, разбира се, са по-слаби. Те, те нямат опит в работата с европейски средства, така че ще работим заедно. И този нов приоритет е нещо, което не бива да изпускаме от поглед. Бъдещето на кохизионната политика не искам да да говоря преди да, да видим предложението на комисията, но мисля, че ще ни трябва по сравнително обширен преглед на, на действието на кохезионната политика. Не можем да продължаваме е, с дребни изменения. Това е, това е една политика, която не е била изменена из основи от 25 години политиката трябва да бъде насочена към всички региони. Това е нещо, за което ще се боря, но това е нещо, в което дълбоко вярвам. Но, разбира се, в съвета на по-общите въпроси, в рамките на словашкото председателство поведохме неформални дебати за, за това какво ще става след 2020 година. Някои държави членки предложиха диференциация на базата на това, че е, е, капацитета и административния капацитет в това число също е, е различен в държавите членки. Това трябва да се отчете, но трябва да видим как трябва да се подходи напред. Дали това трябва да бъде диференциация и как може да се осъществи тя. Моята представа и аз работя с други колеги от комисията по този въпрос е такава, че има известна необхода. Но винаги, когато посещавам региони, бенефициентите ни призовават да, да, да определим един изчерпателен списък правила, единен набор от правила, не да ползват различни при съвместното изпълнение. По отношение на хармонизирането на правилата за структурните фондове, е, да, съгласна съм, но, но има специфи, имат специфика всеки отделен фонд и това, това създава трудности за бенециентите. Мисля, че трябва да посветим всичките си усилия да преминем към единен набор от правила по всички фондове, в това число и за проекти с смесено финансиране. Също така а, мислим за, за, за по-силни стратегии, по-ефективни стратегии, така щото да се оптимизира разходването на бюджето, бюджета. Трябва да почиват решенията ни на доказателства и на консултации с заинтересованите страни. Не мога да скрия, че а, разчитам силно на вас. Вие сте мои партньори в това начинание, мои съюзници до година, през юни, ще, ще направим следващия а, преглед. Обикновено това се прави в края на годината, но е добре, добре да го направим по-рано този път. Също трябва да излечем полуки от последващата оценка за програмите за 2013-2020, които са изпълнени извинете, за програмите 2007-2017 година. Да видим какво е постигнато със средствата и кои са, какви са прехвърлени. До година може би ще можем да четем и първите резултати от сегашната програма. Сега по измененията на климата разполагаме се редица политики, от които една е много важна постигането на целите от Париж. Мисля, че е добра новина това, че а, наскоро Сметната палата, Европейската сметна палата изтъкна а, нашите, нашия принос в тази област. Испания и Португалия. Трудно ми е да говоря пред вас по този въпрос. Както знаете, комисията по регламент трябва да предложи суспендиране време на спиране на структурни фондове плащания по тях, тогава когато държава членка не е, не е предприяла ефективни действия за справяне с, с прекомерния си дефицит и това е регламент, който е одобрен от парламента и от съвета. комисията отчита това, което казахте. Тук това, което казахте и в Страсбург по време на структурирания диалог. Позицията на парламента бе единодушна против спирането на средствата за Испания и Португалия. Естествено, ще отчетем а, това положение, но знаете, че това става тогава, когато държавите членки не предприемат нужните действия. Искам да добавя обаче, че някои държави членки на срещата на съвета също твърдяха, че добрите резултати, които постигаме сега, са именно резултат от член 23, който е споменат, защото заплахата от временно спиране е част от успеха на процеса, защото така оказва въздействие върху държавите членки да предприемат действия и да се справят с дефицита си. комисията преглежда, ще, по регламент трябва да, да преразгледа член 23 през 20, 2017 година. Разбира се, ще изготвим доклад. Твърде рано обаче да е кажа за сега дали докладът ни ще бъде придружен от законодателно предложение. Та нека да, да помислим по този въпрос заедно. Както казах, много е важно всичко да, да е на лице и да, да и да е в а, готовност за пускане в действие. Госпожа Дамато, вие идвате от регион, където сме инвестирали много. Инвестирали сме много в италианския юг през последните 40 е, години, повече отколкото на други места. Така че е, все още обаче можем да кажем, че не сме видели създаването на толкова работни места, колкото се очакваше. Нашата политика не може да, да действа, да се прилага самостойно, изолирано. Има макроекономически условия, които трябва да са изпълнени, така че инвестициите ни да, да е, подобряват е, начина на живот на гражданите. И това е съдържанието на член 23 тогава, когато той бе прият, се, той се предвиждаше като о, последен вариант за действие, за, тогава, когато държави членки не предприемат действия след многократни предупреждения. Та, Последващата оценка е много важна за, за, за това да установим а, ефективността на, на условията, на, които трябва да се изпълнят при реализирането на проекти и, про, е, и програми. с е, генерална дирекция Регио. Вчера разговарях по ново стартиралата програма. Можем да разговаряме допълнително за, за включване на е, други региони, като например Южна Италия, Южна България, Северна Гърция. Така че да, да се осигури техническа помощ, експертна подкрепа за разработването на стратегия за тия региони. Естествено, много ценни, ефективни е, проекти е, са изпълнени в е, тия райони, които дават принос за економическото и социалното развитие на региона. Бихме искали обаче да, да подемем един специален продукт, където всички фактори да бъдат отразени в тези, край, в тези изоставащи региони. Има два вида изоставащи региони. Съжалявам, че ще се повторя, като Южна Италия, например, където от дълго време инвестираме, а също имаме и региони, които изостават, защото от е, твърде кратко време разходват европейски фондове. От 5 години, от 10 години, но, но в тези е, региони вече виждаме резултати. Така както казах, е, дълбоко вярвам, че кохезионната политика не може да да дава резултати в среда, в която, страна, която не, е, не способства за растежа на инвестициите. Така че е много важно всички нива да, да работят заедно съвместно по решаването на глобалните проблеми и по максимално доброто оползотворяване на средствата от кохезионната политика. Имам и добри новини за Южна Италия. плана за административно укрепване. който вече дава резултати по социални програми. И съм сигурна, че с това ще се укрепи административния капацитет и ще се упростят процедурите, най-вече по програмите в Южна Италия. Работим също и с а, италианските органи а, да, да осигурим финансиране от други средства за, за Южна Италия. Знаете, че на други ваши заседания сме разговаряли с представители на регионите. Аз и заместник председателя Катайнен присъствахме на тая среща и много се радвам, че а, срещата Е последствана от експертна среща в е, Италия и се надявам да се, да се е, постигнат резултати. На 15 декември ще съм в Рим, но това е друга тема, свързана с е, нашата солидарност в тези тежки времена след земетресението. При няколко дена Получихме искане за, за, за активиране на фонда за солидарност за Италия. Много бързо подходихме. Но по-нататък на пленарно заседание ще говорим по-подробно за фонда за солидарност. Още един въпрос. Ясно е, че Нашата регионална солидарност е факт. Тя е насочена към най-нуждаещите се региони, граничните региони, крайните региони. Вие не бяхте в Мадейра, там проведохме е, много ползотворни дискусии. Е, господин Юнкер през март месец пък в Брюксел покани представители на регионите. Но, както казах, е, да, най-външните, най-отдалечените региони е, често пъти са онези, които се нуждаят най-много от, е, от, от солидарност. Та... Взимаме всичко предвид. всичко това предвид, можете да разчитате на нас. Това, което изредих, са основни приоритети за нас за 2017 година председателя на комисията също иска да участва в тези заседания и дебати. Okay, thank you very much. We are... Благодаря. Благодаря ви много за изказването. Наистина, както обикновено, ни притиска времето. Имам списък от 8 желаящи да се изкажат с изказвания и коментари. Мога да дам по една минута на всеки. Ако искаме да чуем отговора и на госпожа комисаря, благодаря на колегата и вас съм ви включила. Започваме с господин Динолфи. Grazie президенте, грация на комисаря per essere Благодаря на госпожа комисаря за това, че дойде днес тук. Аз съм от района кампания в Юго-Источна Европа. Още една черна овца по отношение на европейските фондове. Аз наистина оценявам факта, че ни призовахте към сътрудничество с подобряване на процедурата и политиката за сближаване. Аз обаче имам един проблем с това. Срещнал съм се с доктор Буджети преди около месец. След като изчетох това, което той каза за това, че кампания е черна овца сред всички региони в Европа, защото един от регионите, които наистина са на последно място, той ми каза, че всичко е наред. Той беше много ентусиазиран Когато задах въпрос за административния капацитет, защото много добре знаех, че административният капацитет е един от сериозните проблеми в кампания, той ми каза не, това не е така. Чудя се, като говорим за това да ви помогнем на вас, за да помогнете на институциите, каква е истината. Как аз мога да разреша един проблем, след като имам две напълно противоречащи си информации във връзка с него? По отношение на кампания също така, на мен ми се струва, че ако бяха разрешени и проблемите с административните с административния капацитет. Кампания нямаше да изчака крайния срок на 31 юни, ако правилно чухме, 2017, за да приключи всичките си проблеми, а, всичките си проекти. Има и определени слухове за наменето на 2000 човека. Вие може да потвърдите това. Не си спомням точно, но а, кога точно представихте тези неща? През месец декември ли беше? Чудя се дали ще бъдат представени междувременно и други документи. Това беше една дълга италианска минута. Господин Чико, сега ви давам и на вас една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар. Що се отнася до това, което вие казахте, искам само да припомня. Европейския парламент е одобрил една резолюция, която е много важна и е свързана с конкретните неща по отношение на условията за европейските острови. Очаквах повече от одобрението и за нашето последно заседание очаквах конкретни отговори по отношение на разликите. Имаме проблеми с това, че островите са непрекъснато в неизгодно положение. Те си бяха в такова вчера, ще останат в такова и утре. Всичките им проблеми са свързани с неща като транспорт, енергетика, малки и средни предприятия. И когато задаваме въпрос защо определени региони нямат растеж, то трябва да имаме целеви политики за тези области. Разглеждаме европейската култура, езиците, които ние използваме. Нашите представители в тези острови са кметове на малки общности. Те нямат капацитет за да се свържат с нацията като цяло и след това с Европа. Затова ми се струва, че е подходящо да имаме някакво единно гише, някаква област, която да се фокусира върху тази политика. Това е доста спешно. Беше обсъдено, разбира се, какво да правим с фондовете за солидарност, да речем след последствията от земетресението. Аз също ще бъда в Рим, за да покажа, че Европа не забравя своите граждани във времена на нужда. Следващия колега една минута. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Почвам да се превръщам в експерт по ЕФСИ в нашия комитет, в нашата комисия. За... Говори се за това, че има риск ЕФСИ да се превърне в конкуренция на структурните фондове, поне в някаква степен. По какъв начин можем да се възползваме максимално от възможността да работим заедно по тези два фонда. Възможно ли е да имаме нещо като консултативен съвет на европейско ниво, а също и на национално ниво, който да помогне на регионите да използват тези два инструмента заедно? Идеята е ЕФСИ да се превърне в част от политиката по сближаване, а не нейна конкуренция. Още един кратък коментар. Един от проблемите при забавянето на разпределението на средствата към регионите е, че когато имаме забавяне и проекта също се забавя. Дали не би било малко по-добре да се опитаме да променим сроковете? в последната фаза преди отпускането на финансирането да имаме някакъв вид предварително финансиране за проекти. Това разбира се може да се направи тогава, когато вече имаме общ график за проекта. Тоест, вместо да чакаме новата програмна фаза, вече да имаме средства, които да са отделени за планирането на бъдещите програми. Това ще ускори използването на ресурсите. Един от проблемите, който ние имаме, е, че планирането започва тогава, когато са отпуснати средства. Благодаря. Госпожа Джофрида и вие имате една минута. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисар за това, че сте тук, както и за много полезния диалог, който водите с нашата комисия. Говорихте за програмата за Южна Италия. Нека да видим какви ще бъдат резултатите. От публикацията разбираме, че идеята е всяко евро, което се инвестира сега, се превърне в 2,74 евро за в бъдеще. Това обаче не се наблюдава в Италия, със сигурност не в Южна Италия. Моя въпрос сега е по-скоро като окоръжаване. Много правила разгледахме последните седмици, най-вече по отношение на Испания и Португалия. Аз обаче искам да знам дали предложенията на комисията са свързани с използване на структурните фондове извън макроекономическите условия. Тогава, когато разглеждаме самата солидарност, много говорим за това на европейско ниво, но от гледна точка на политиката на сближаване, това следва да е основния, която следва да е основния инструмент за солидарност. Тя наистина може да се възползва много от кохезионното финансиране, но надявам се няма да бъдат спряни и структурните фондове в определени области, защото се появява заплахата тези фондове да бъдат спрени за страни, в които има сериозни економически проблеми, а не в онези страни, в които задължително има спазване на правилата. Така че, мисля, че тук трябва да работим повече и то не само възоснова на усата си. Знам, че комисията прави много в тази област, но когато се постигат целите за сближаване, това често не е известно и се появява като реален проблем за страни като Италия. Господин Родриг... Госпожа Родригес, заповядайте. Ще се опитам да спазя времето. Исках да говоря на португалски, но няма как да стане, затова ще говоря на английски. Първо благодаря за усилията на нашата комисия, на комисията да подпомогнат на, да помогнат на Испания и Португалия да избегнат санкциите. Въпросът ми е свързан с член 23. Какво смятате да направите? Какви са вашите цели в тази дискусия? И накрая имам още два въпроса, но ще задам само един заради ограниченията във времето. Имате ли някаква идея за конкретни мерки във връзка с конкурентоспособността в най-отдалечените региони? Господин Юнкер се ангажира с този приоритет миналия месец април и въпросът ми е имате ли идея как точно ще разрешите този проблем в най-отдалечените въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Руес. Заповядайте, вие имате една минута. Eh, queria também dizer que tenho dificuldade em não falar na minha... За съжаление няма превод от португалски на настоящото заседание. Председателката, за съжаление няма превод от португалски. E o espanhol. É também uma assimetria, Sra. Presidente. I'm really sorry. Наистина съжалявам, но в момента няма превод от португалски. Опитайте се да говорите на френски, на английски, на който език ви е удобно. Франсе, uh, Не, не искам да говоря на френски, ще говоря на, на португалски. Ще остава въпроса си, за да го задам при друга възможност. Смятам, че една страна членка, страна членка като Португалия, трябва да има право да говори народния си език ще задам въпроса си в бъдеще. Напълно съм съгласна с това, че имате право да се изказвате на своя собствен език. За съжаление, днес нямаме пълен езиков режим. Освен португалски, липсват и няколко други езика, включително и румънски за госпожа комисаря. Но разбира се, так, това е проблем, който се случва тук в парламента, така че давам думата на следващия колега. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа комисаря за това, че присъства на нашето заседание. Няма да повтарям колегите преди мен. Напълно съм съгласен с госпожа комисаря за това, че имаме забавяне по отношение на политиката на сближаване, същевременно нивото на сертифициране и подписаните договори са съвсем различни. Изпълнението на проектите и подписването на договорите върви с много голяма скорост. През 2018 година ще имаме огромен куп от плащания, които трябва да бъдат направени и въпросът е дали ще можем да се справим с това на всички нива. Моя въпрос обаче е следния. Защо имаме такова забавяне? Защо има такова натрупване на необработени плащания? И никой не може да ми даде отговор, не и през последните две години, що се отнася до изпълнението на проектите, подписаните договори, изпълнението, сертификацията. Има много бюрокрация по отношение на оценката на проектите, по отношение на изпълнението, на мониторинга. Всичко това отнема много време. Това време ни се взима, а всъщност политиката по сближаване трябва да бъде ускорена. Въпросът ми към госпожа комисаря е следния. Защото вярвам, че можем да стигнем до историческите книги на Европейския съюз. Ако се извърши одит в определена държава членка, защото бюрокрацията се случва на национално и регионално ниво. Ако вие направите одит в дадена държава членка и кажете, кои са нещата, от които можем да се откажем, дали може да го направите дали можете да изпратите изисквания тук и там, защото това ще даде зелена светлина на всички нас в, в Европейския съюз, ще ни покаже, че можем да бъдем по-гъвкави, можем да изпълним тази политика и можем да доведем до успешен край тези проекти. Последна бележка. Много често се случва това и непрекъсто се убеждаваме, че политиката по сближаване е една от най-важните, ако не е най-важната политика в Европейския съюз. Обеждаваме се, непрекъснато, че тя е приложима към обикновените граждани на Европейския съюз. Все повтаряме, че тази политика е жертвеното агне, жертвения агнец за всички и ще реши всички други проблеми в Европейския съюз към момента. И понеже ние не можем да отговорим на тези въпроси, може би и за това не знаем защо има такова натрупване на обработени проекти. Ние не си сътрудничим ефективно, не насърчаваме политиката по сближаване и ето това е вашата възможност да останете в историята. Ако имаме насоки за всичко, което идва от Европейската комисия към регионите във връзка с насърчаването на използването на тези средства, чудесно. Обикновените граждани не виждат резултатите от политиката по сближаване. Ние обаче ги виждаме навсякъде. Навсякъде в Европейския съюз. За това трябва да дадем ново определение. Благодаря. Последния въпрос, господин Москоле. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, много неща имам, които искам да ви кажа, но времето е кратко. Дай напред искам да ви благодаря за това, че споделихте с нас вашите мисли за регионалната политика до сега и в бъдеще. И преди всичко потвърдихте вашия ангажимент и вашата решимост политиката на сближаване а, да бъде а, а, прилагана навсякъде. включително и в доходите на глава от населението. Защото политиката за сближаване има за цел именно преодоляване на разликите между регионите и а, а, видими са резултатите. И вижда се ясно, неодавна имаше делегация, която е в, в, в Франция. И а, вижда се всичко, което е направено е, за да може е, нашето население да живее по-добре, е, по-добре отколкото в миналото и още по-добре в бъдеще. Благодаря ви за вашите усилия. Благодаря. Госпожа комисар, ще ви помоля да отговорите на зададените въпроси колкото е възможно по-кратко. Благодаря. Всъщност би трябвало да говоря италиански в отговор на своите италиански приятели. За, Адин, за госпожа Адинауфи, поправя се ораторката, няма да използвам вашите думи, защото това не е вярно. Не е въпрос да сочим с пръст, искаме да помогнем. Вярно е обаче, че когато аз започнах да работя, колегите от генерална дирекция Реджио ни казаха, че кампания Калабрия и Сицилия не са завършили своите оперативни програми в крайния срок, така че много добре знаете, че в кампания аз се срещнах с всички власти и накрая накрая наистина, но успя да спази крайния срок. Така че наистина мисля, че административният капацитет там е проблем. Ние обаче имаме рамка на по-добро изпълнение, което води до резултати в Италия. Освен това, както казах, програмата за административен капацитет в Италия е засилена във вашите региони. Имах удоволствие да се срещна с заместник министър-председателя в Рим и с него обсъдихме пространно всички тези неща, като част от моето официално посещение. Ще обсъдим всички тези неща, като част от моето посещение след две седмици. При всички положения насърчавам ви да предадете следното съобщение. Ние сме с вас и сме готови да използваме всички възможности, включително техническа помощ и експерти, за да можем да се справим с това предизвикателство за това беше удоволствие за мен да открия пътя между Бари и Наполи. Италия е един от най-важните примери за това, че не само държавите членки, между тях има разлики, но и вътре в държавите членки има огромни различия. Още една причина, поради която трябва да се борим за политиката за сближаване. Наистина имаме много постижения, но в някои региони няма как да очакваме постигане. И ако наистина направим направим режиме, трябва да видим, че трябва да работим повече с местните власти. Разбира се, господин Чико, по отношение на островите, сега ще ви отговоря. Вашето име е доста румънско и беше проведена дискусия за островите. Говорихме заедно и мисля, че е много важно да разгледаме спецификата на островите. Сега правим определени изменения в Генерална дирекция Реджио. Имаме нов генерален директор. Искаме да имаме тясно сътрудничество и рамка за това, за да можем да разгледаме проблемите на островите, да направим обмен на най-добри практики, проблеми, решения и така нататък. Искам обаче да ви напомня, че беше изискване на държавите членки, тогава когато създадохме как да го кажа, Организацията за най-отдалечените региони, нито Гърция, нито Италия поискаха да се присъединят. В договора, който сте подписали с Европейския съюз, вие сте искали да бъдете разглеждани като цяло, а не да има разделение – Въпреки това, обаче, островите трябва да бъдат разглеждани по различен начин и, както казвам, във всяко звено на Генерална дирекция Реджио имаме някой, който е от остров, така че острови има в нашите държави членки. Ще отчетем вашата идея за единно гише, но това е Генерална дирекция Реджио и ние правим всичко, което можем, за да разгледаме въпросите, когато се повдигат във връзка с госпожа Родригес и нейния въпрос за политиката за сближаване. Вярвам, че това е един от най-важните стълбове за разглеждане на достъпността, транспорта и откриване на работни места в най-отдалечените региони и острови. Във връзка с Фонда за солидарност, както казах, утре ще имате удоволствие като част от пленарното заседание да говорите за това. Това обаче, което искам да ви кажа тук, защото тук има толкова много представители на Италия, ние напълно сме солидарни с италианските граждани и с вашите власти след земетресенията. Можете да видите, че нашия фонд за солидарност е един от най-силните символи за солидарност във времена на нужда. Италия, за съжаление, е един от най-основните бенефициенти на този фонд. На вас са ви изплатени 1,3 милиарда. Наистина, за съжаление е така. Във връзка с последното земетресение, отново беше подадено заявление от Италия да се възползва от този фонд след земетресението през август, получихме заявлението през октомври, в момента го обработваме и ще подкрепим възстановяването на щетите. Разбира се, ние също така водим и сериозен диалог и заедно с италианските органи разглеждаме възможността да имаме корекция на програмите по EFSI във връзка с тематични цели 4, 5 и 6, за да се подобри адаптацията към измененията в климата, управлението на риска и да се насърчи социалното и економическо развитие на тези области, които пострадаха най-много при земетресенията. Казаха ми, че трябва много внимателно да следя времето, защото закъсняваме, но ние наистина ще помогнем на нашите колеги от Италия. Сега стигам до FC. Както каза госпожо Бресло, мисля, че е време да работим заедно. И не трябва да гледаме на тези финансови инструменти като на FC, като FC, извинявайте, като конкуренция. Това е нещо допълнително към нашите усилия. Имаме консултативен съвет и мога да ви кажа, че новия регламент, омнибус регламента беше прият. Предложила бях във всяко представителство да има член, който да бъде като специален посланник и да разгледа възможностите за синергия. И от тази гледна точка бихме искали да приканим държавите членки да назначат лица, които да ни бъдат партньори. Важно е да изградим мрежа, защото в много държави членки ние наистина не знаем към кого да се обърнем. Към Министерство на економиката, към някои от другите министерства, финансовото да речем. Така че е много важно да има някой, който разглежда и се занимава с регионалната политика в комбинация с финансирането по ЕФСИ. Това наистина е много важно. Ние ще се свържем с вас и ще отговорим, но вие сте права един от въпросите, по които трябва да работим заедно за в бъдеще, е да намерим най-добрия начин, по който да постигнем гладък преход от единия период към другия и затова трябва да сме подготвени предварително. Това е нашата идея да има мрежа между държавите и комисията, за да може да е ясно какво се случва и какво е възможно да се направи, кое не е възможно да се направи. Госпожа Джофрита. Абавата за implementation. Господин Хедман, всъщност по изпълнението. Както казахте, наистина има това впечатление, че се бави изпълнението, но вече сме одобрили 120 милиарда от наличното финансиране за този период. Това обаче не е отразено, защото държавите членки не са подали сертифицираните междинни плащания към комисията и вие ме питахте защо. Нямам ясен отговор. Това за мен също е мистерия – защо нещата не се случват по-бързо в институциите, тъй като преди този момент не може да ни се изпращат фактури и ние не можем да плащаме по фактури. Ето защо тези институции трябва да се създадат, за да почне истинското изпълнение, да премине през процеса на сертифициране и това да се случи. Вие зададохте един много важен въпрос във връзка с бюрокрацията. Наистина темата е важна, защото ние тук работим по упростяване на регламента, но в същото време някои държави членки добавят и добавят бюрокрация. Срещнах се с кметове от моята собствена страна и те ми казаха, че не могат да кандидатстват за програмите за енергийна ефективност, които са едни от най-популярните, защото трябва да предоставят документ, че сградите са построени между 70-та и 90-та година. Тоест, вместо да се фокусират върху същинската работа, трябва да търсят стари книжа. И наистина не мога да разбера защо има такова решение. Защо една историческа къща от 1920 година не може да бъде енергоефективна. Не разбирам наистина. И в много държави и членки намирам доста такива ограничения, които не са искания от Европейския съюз. Нашите изисквания са в регламента и не мога да разбера защо държавите членки добавят още хиляди и хиляди страници с изисквания. Мисля, че нещата са достатъчно сложни и това не е защото искаме да усложним нещата, защото искаме да намерим баланс между упростяването, което е важна тема в нашата комисия Реджи. Следващата седмица съм в комисията по бюджетен контрол. Там ще говорим за отчетност, за това колко пари сме изхарчили. Ще търсим баланса и трябва да го намерим. Всяка една държава членка трябва да гарантира, че европейските пари добре се изхарчват, че имаме прозрачност. Разбира се, не може да има компромис, защото политиката ни понякога наистина става твърде бюрократична, но това не винаги се дължи на Европейската комисия. Държавите членки също трябва да упростят своята система. Сега имаме упростената процедура, електронна кохезия, всякакви такива неща. Всички тези неща са част от нашата система, ще ви ги представим, ще ги представим и на държавите членки, за да са наясно какви са и новите възможности да се упростят нещата. Трябва да приключа. Наистина с радост бях тук при вас. За мен винаги е удоволствие да работя с вас в тези дебати, защото това ми е много полезно. Това много ми помага да продължа да се боря за тази политика, което ще бъде и нашата цел за следващата година. Това ще бъде най-важното. Ние няма да се срещнем пред преди края на годината. Затова искам да ви пожелая всичко най-хубаво и се надявам, че ще се видим отново в началото на следващата година с добри новини, защото наистина се надяваме, че до края на месец декември тази година повечето от тези първоначални условия ще бъдат изпълнени. Също така се надяваме, че ще получим плановете за плащане и фактурите, за да можем да застанем пред вас и да ви зарадваме с добри новини. Председателката благодаря. Благодаря на госпожа комисаря от името на цялата комисия. Вие сте добре дошла. Това, не, е, това ще си го запазим. Председателката любезно благодари на преводачите за това, че останаха по-дълго. Сега прекъсваме заседанието до 3 часа.